Bonjour à tous. Good afternoon. Добър ден на всички. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Please be welcome and let's welcome. Добре дошли. Добре дошъл и на вътрешния министър на Испания. Алфредо Перес Рабалкаба. Spanish. Преминавам на испански. В продължение на направим вчера в съвета преглед, на проекто решението, свързано с включването на споразумение между САЩ и Европейския съюз за проследяване на финансирането на тероризма, така нареченото споразумение TFTP. Това е точка 10 от програмата ни за днес. Точка 11 се отнася до Европейската разпоредба за защита. Тази точка ще бъде разгледана след точка 8 от дневния ред, която се отнася за приоритетите на Испанското председателство на съвета в областта на правосъдието. Тя е предвидена за утре от 10 часа. Точка 12 от дневния ред се отнася за директивата за дискриминация. Разглеждането на тази точка е отложено за февруари. Ако нямате други предложения за промени в дневния ред, освен тези, които съобщих, можем да считаме дневния ред за прият. Унези от вас, които проявяват интереса към дебата за телесния скенер, Комисията по транспорта ще обсъжда този въпрос утре след обед на своя заседание. Унези от вас, които проявяват интерес, са добре дошли на заседанието на Комисията по транспорта. Благодаря. Въпроса за телесния скенер ще бъде разгледан по същество от Комисията по транспорта, нали така? Не, този мандат не е възложен окончателно. Тази тема не е възложена изключително на Комисията по транспорта, но на базата на програмата, изготвена от генералния секретар, тази точка е включена в заседанието на Комисията по транспорта. Господин Диас Демера, искам да се възползвам от тази възможност и да ви задам въпрос. Но най-напред да ви благодаря. Искам да ви помоля да изготвим становище за Комисията по транспорта. Да, ще разгледаме въпроса по този начин. Тези, които желаят да присъстват на заседанието на Комисията по транспорта, утре след обед, са добре дошли. Бихме искали да подкрепим препоръката на координаторите за определенето на господин Вин Ван де Камп като докладчик за споразумението на Европейския съюз с Република Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштайн. Отнасящо се до допълнителните разпоредби, свързани с Фонда за външните граници за периода 2007-2013. Бих искал също да потвърдя, че госпожа Лътфорд е определена за докладчик по въпроса за правата на писмен и устен превод. Госпожа Хет ще отговаря за предложението за трафика на хора. Госпожа Анжелини ще е докладчик по предложението, свързано с детската порнография. Искам също да потвърдя и, че господин Кашман, бивш докладчик за Шенгенския граничен кодекс, той е направил преглед на предложението за контрола на границите, координиран от Frontex. Това е мер... мярка по комитологията и беше обсъден на последното заседание на Комисията по гражданските свободи, правосъдие и вътрешен ред. Вчера съвета взе своето решение. Парламентът ще разполага с два месеца, за да изготви своята позиция. Господин Кашман предложи да изготвим въпроси, които да отправим към правната служба, която да поясни дали комитологията е вярната процедура, която следва да се приложи в този случай. Ако нямате никакви възражения, ще изпратим такива въпроси до правната служба. Господин Кашман има думата. Благодаря, господин председателю. Не искам да бавя работата по дневния ред. Аз съм подготвил справка за членовете на комисията там са включени въпросите, които да отправим към правната служба. срещнахме се с съвета и с комисията, за да обсъдим предложението и трябва да действаме бързо, тъй като разполагаме само с два месеца, в рамките на които парламента трябва да изготви своята позиция. Благодаря, господин Кашман, за вашето предложение. Нека да продължим сега с, с точката от дневния ред, която се отнася до представене на приоритетите на Испанското председателство на съвета на Европейския съюз в областта на вътрешните работи. Искам да дам думата на министъра на вътрешните работи на Испания, господин Алфредо Перес Рубал Каба. Ще разполагаме с един час за обсъждане на тази тема. Първо ще слушаме представене от 15 минути и ще преминем към въпроси и отговори. Всеки оратор ще разполага с две минути, за да зададе въпрос. Отговора също ще бъде в рамките на две минути. Ще следваме тази процедура, тъй като трябва да се ограничим и да осигурим максимално възможност на всички, които желаят да се изкажат. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, за първи път съм гост в тази комисия в Европейския парламент, за да ви представя приоритетите на Министерство на външните работи на Испания. Като председател на съвета по правосъдие и вътрешни работи в следващите 6 месеца на 2010 година идвам тук да направя това. Испания е ротационен председател вече четвърти път от самото начало този наш мандат е изключително натоварен. Ние работим в една програма с още две държави членки, които ще наследят председателството Белгия и Унгария. Направихме първата програма на трио председателство. Това ще ни даде възможност да имаме последователност в нашата работа. Момента исторически Лисабонският договор сега вече влезе в сила. Избираме нова комисия. Правосъдието и вътрешните работи ще бъдат слени вече в рамките на комисията. Има ново законодателство, което се подготвя в парламента. Това във връзка и с испанската извинете, стохомската програма ще бележи работата на Испанското председателство. Знаете, че първата последица от влизането в сила на Лисабонския договор е по-голямото институционално присъствие на Европейския парламент. В работата му с останалите европейски институции тази по-пряка връзка с гражданите на Европа беше нещо, което се желаеше от всички институции, тъй като все пак парламента представя гражданите на Европа. Тази по-тясна връзка винаги е била пътеводната нишка в моята работа. Следващите 6 месеца ви уверявам, че ще бъдат характеризирани от зимно доверие, сътрудничество – Председателството е готово да сътрудничи по всички теми, по които ще работи с Европейския парламент като представител на европейските граждани. Както знаете, договора дава вече възможност за съвместно взимане на решения в рамките на вътрешните работи. Това е логическа последица от изчезването на третия стълб. Друга последица е, че всички решения в рамките на правосъдието и вътрешните работи ще бъдат вече обект на компетенциите на Европейския съд. Испания е изключително щастлива от факта, че в Лисабонския договор – вече се включва хартата на основните човешки права с цялата си правна сила. Този фундаментален документ за човешките права е неразделна част вече от основното европейско законодателство. Той отразява принципите и ценностите на Европейския съюз. Това са елементите на институционалната рамка, в която ще работим. Основната ни цел по отношение на вътрешните работи е следната. В областта на сигурността искаме европейския гражданин да смята, че от Европейския съюз има някаква полза. От тази гледна точка сме решили да се концентрираме върху сигурността на гражданите – След малко ще ви опиша тези инициативи, чрез които искаме да дадем възможност на гражданите да се чувстват безопасно и да упражняват своите свободи и права. Смятаме, че сигурността е в служба на свободата, сигурността и безопасността трябва да отговарят на изискванията за това какво е свобода, в тази връзка искам да ви представя инициативите, които ще подемем през следващите 6 месеца. Ще ги разделя на три конкретни подобласти. Първо ще говоря за инициативите, които са в дневния ред на Европа за следващите 6 месеца. На второ място ще говоря за инициативите, които Испанското председателство иска да подеме. И на трето място ще говоря за отделни конкретни цели, които са нещо като темите на деня в момента, които са много актуални. Ще ги поставя в контекста на Европейския съюз. Сега, на първо място, инициативите по Европейския дневен ред. Стокхолмската програма вече влезе в сила. Комисията ще трябва да представи план за действие на съвета по отношение на Стохомската програма. Съвета ще работи по Стохомската програма в следващите 6 месеца. Искаме програмата и плана за действие, свързан с нея, да бъдат приети през първите 6 месеца на 2010 година. Искаме да дадем възможност на парламента да работи заедно с нас, защото плана за действие не засяга само съвета, в следващите 6 месеца. Искаме да работим и по отношение на Европейския пакт за убежището и емиграцията, който беше прият през 2008 година. Това не влиза във вътрешните работи, ще го оставя на господин Борвачо, Корбачо. Испанското председателство ще работи по някои законодателни досиета, по които още се преговаря, по-конкретно прилагането на общата европейска система за предоставяне на обежище, шенгенската и визовата информационни системи. По отношение на общата система на Европа за предоставяне на обежище, Радваме се, че се постигна споразумение между съвета и комисията за създаването на Европейска служба за оказване на подкрепа във връзка с обежищата. Всички подробности вече са уточнени. В следващите 6 месеца ще успеем да установим а, тази служба в Малта, както се споразумяхме. Радваме се от напредъка, който направихме по отношение на промените на фонда за бежанците. Надяваме се, че в следващите 6 месеца ще можем да работим с парламента, за да завършим работата по тази задача и за да може да имаме конкретни действия Нещата са доста напреднали. Ще работим по директиви и регламенти, които са свързани с общата европейска система за предоставяне на обежище. Знаем, че различните досиета са на различен етап от своето развитие. Може би няма да можем да приключим работата по всички тях в следващите 6 месеца, но искаме да дадем възможност на колегите от Белгия и на Унгария да приключат работата по тези досиета, по които ние няма да можем да успеем да приключим работата. Става въпрос за Стокхолмската програма. Искаме Европейската система за предоставянето на обежище да бъде в сила до 2012 година. Знаете, че има инициативи на съвета и по отношение на ВИС и ШИС-2. Знаете, госпожи и господа, че ШИС-2 е изправена пред трудности. Днес вече сме пристъпили към оценката на функционирането на тази система. Тя ще бъде изпитана отново през юни. След това ще имаме два месеца, за да направим предложения дали да се премине към 6.2 или да се остане към 6. Аз съм убеден, че ще успеем да разрешим проблемите, свързани с 6.2. Искам да ви кажа от сега, че ще ви уведомяваме за всички развития по въпроса в съвета. По отношение на визовата информационна система, тя представлява начин за улесняване на работата на визовите системи и за придобиване на по-голяма прозрачност. Тази система влезе в сила в края на годината. Надяваме се, че ще влезе в сила в края на годината. Надяваме се, че техническите проблеми, свързани с 6.2, няма да засегнат визовата информационна система. Искаме до края на годината визовата информационна система да действа. Искам, освен това, да изтъкна, че договора ни възлага някои задачи. Трябва да има комитет за наблюдение на вътрешната сигурност, който да осигури по-добро сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Този елемент е изключително важен за Испанското председателство. Искаме този комитет да започне работа в следващите 6 месеца. Това може да е орган, който да се занимава с оперативно активния елемент в работата на агенциите по сигурността в Европейския съюз. Надяваме се, че до следващите 6 месеца тази инициатива вече ще е приключила. Това са инициативите по Европейския дневен ред. Втория блок сега от моето представяне е свързан с онези инициативи, които са важни за Испанското председателство, които надхвърлят нашия мандат. На първо място вътрешната стратегия за сигурността. В следващите 6 месеца искаме да одобрим документ за тази стратегия. Вътрешната сигурност се споменава в Стохолмската програма. Какво представлява стратегията за вътрешна сигурност? Какво ще се включва в нея? Това ще бъде един много кратък сбит документ, който ясно ще обяснява на европейските граждани какви са рисковете и заплахите, които се споделят от всички европейски страни. Това са общите рискове и заплахи. На второ място искаме да обясним на гражданите какви усилия се полагат на институционално ниво през последните години, за да се справим с тези проблеми. Говоря, например, за Европол, Евроюст, създаването на Frontex. координиращия орган за борбата с тероризма и така нататък. Смятаме, че този документ за стратегията трябва да съдържа основите на европейския модел. Там трябва да се включват всички принципи и ценности, които са част от европейския модел. И най-вече от тези, които са свързани с отделната свобода на индивида и фундаменталните човешки права. И накрая ние смятаме, че вътрешната стратегия за сигурността трябва да включва насоките за работа за справяне с рисковете и заплахите в Европейския съюз, които са общи. Искаме нашите граждани да знаят какви стъпки предприемаме в Европейския съюз, за да може да създадем една по-сигурна среда за нашите граждани. Смятаме, че е важно европейския гражданин да знае, че неговите притеснения в крайна сметка се отчитат от Европейския съюз и работата на неговите институции. Във връзка с втория блок от нашата стратегия трябва да изтъкна и трансатлантическите отношения. Знаем, че те са важни. Има инициативи за създаване на по-добра сигурност. Осветяването на опита за атентат от Детройт представлява нещо като червена лампичка. Знаем, че фундаменталният ислямски тероризъм представлява заплаха. Ислямистите все още се опитват да действат чрез похищение на самолети на гражданската авиация. Знаете, че преди няколко дни имаше неофициален съвет в Толедо в Испания. Там говорихме с генерал Наполитано относно някои елементи на сигурността. Трябва да имаме по-добра сигурност на летищата, например. Не само сигурност на летищата, но и сигурност в самите самолети. Трябва да има по-добри системи за откриване на експлозиви. Трябва да засилим нашите способности трябва да сътрудничим по-добре с трети страни, страни, в които възникват тези проблеми. Това са част от нещата, които обсъждахме. Ислямският тероризъм не е единствения елемент на нашите отношения с, с Северна Америка. Искаме да подобрим отношенията си с САЩ във всеки един аспект на трансграничната организирана престъпност. Насрочили сме различни срещи. Например, през април ще се срещнат вътрешните министри от Европейския съюз и САЩ. Идеята е да засилим сътрудничеството в областта на свободата, сигурността и правосъдието на трансгранична основа. Сега, по третия блок от инициативи, по които ще работим в следващите 6 месеца. Този блок може да бъде определен като теми или инициативи, които имат за цел подобряване на нашето оперативно сътрудничество. С други думи, сътрудничеството между службите за сигурност. Предлагаме ви да се разгледат в началото формите на сътрудничество. За да има полицейско сътрудничество, например, полицейските органи трябва да си имат доверие. За да се породи едно такова доверие, трябва да се извършват общи действия. Точно това и ще направим. Ще имаме съвместни екипи за сътрудничество. Те са като част от решението от Приум – ще улесним механизмите за обмен на информация между полицейските органи. Ще лансираме и нещо като програмата Erasmus, само че за полицейските органи. Това ще бъде програма за обмен на опит. Знаете какъв добър опит имаме от сферата на университетите. Това са три инициативи, които имат за цел да насъчат по-доброто полицейско сътрудничество. Ще работим в различни области във всеки един ден от нашето председателство. Ще работим по борбата с тероризма, борбата с престъпността, борбата с незаконната миграция, борбата с незаконния трафик на наркотици. Говорих за тероризма, когато споменах САЩ. Искам да кажа, че по време на нашето председателство неотклонно ще следваме нашите планове и стратегии за борба с тероризма в Европейския съюз. ще се опитаме да изградим по-добри системи за осведомяване в нашите страни, по-добри системи за откриване на потенциални средства за тероризъм, например пускането на пазара на експлозиви. Искаме да имаме мултидисциплинарни екипи, които ще работят с трети страни в тази област – ще имаме механизми за координация, които ще привеждаме в практика заедно с нашите звена за борба с тероризма. Естествено, няма да пропусна да спомена, че ще имаме обмен на най-добри практики в тази област в борбата срещу радикализацията, набирането на кадри за терористичните групировки. Има някои интересни мерки, които си мисля, че всички можем да приложим. Когато говорим за организираната престъпност, и когато разгледаме всички данни и анализи на Европол, ще видим, че този вид престъпност е сериозна заплаха. В следващите 6 месеца ще работим за да се справим с киберпрестъпността, с прането на пари. И по отношение на локализирането и проследяването на средства, които проистичат от подобни дейности, ще работим с центровете за връзка, с различни партньори, като страните от Латинска Америка, Западните Балкани, Сенегал. В следващите 6 месеца ще се занимаваме с превенцията на организираната престъпност. Тук има две инициативи, предотвратяване на престъпност сред младите хора. и предотвратяване на престъпленията срещу жени и малки деца. Искаме да работим по-засилено за въвеждането на интегрирания подход Искаме да имаме по-добри отношения с страните по происход и страните на транзитно преминаване. Това е всъщност разглеждането на миграцията възоснова на интегрирания подход, тъй като миграцията и економическото развитие винаги вървят ръка за ръка. Мисля, че комисията и съвета ще ни подкрепят в тази наша дейност. Ще разгледаме възможността за въвеждане на мерки, свързани с борбата срещу фалшифицирането на документи. Това е важно за справянето с незаконната миграция. Ще работим и в областта на трафика на наркотици. Знаете, че има планове, които работят доста добре в Лисабон, Акра, Карибския басейн и така нататък. Искаме да се борим с новите маршрути на трафик на кокаин и хероин, тези, които минават през Северна Африка – Има още няколко инициативи, които ще бъдат обект на работата на съвета. На първо място насилието срещу жени. Този проблем засяга всички страни членки, всички страни членки работят по този въпрос, имаме общи усилия. Освен това, гражданската защита, безопасността на полетите и безопасността безопасността на е, шосейния транспорт. Това са общите черти на нашата програма. Тя е доста амбициозна, но мисля, че е доста реалистична. Искам да повторя нещо, което казах в самото начало. Искаме да развием тази програма в сътрудничество с комисията, с държавите членки и естествено в тясна връзка с Европейския парламент. Благодаря ви много, господин председател, Благодаря ви, госпожи и господа. Gracias, ministro. procedemos ahora a administrar el... Благодаря. С това преминаваме към въпроси и отговори. Вече имам доста обширен списък с желаящи да зададат въпрос. Много колеги. Още веднъж повтарям, че имате максимум две минути за въпроси но не е необходимо да ги използвате напълно. Така че бъдете колкото се може по-кратки, за да имаме възможност да разговаряме по-дълго по различните теми. Първо, господин Диавстемира. Благодаря, господин председател. Господин министър, добре дошъл сред нас. Желая ви много успех в амбициозната ви програма. По отношение на Стокхолмската програма и програмата за действие, това са а, така, две предизвикателства. Искам и се да знам нещо повече за структурата на този постоянен комитет за вътрешна сигурност. И друг въпрос, свързан с, с а, борбата срещу насилието върху жените. Това е важна тема, но трябва да бъдат защитавани и други жертви, именно жертвите на тероризма. Комисар Баро вече пое задължения в това отношение и по-конкретно за Европейска харта за защита на жертвите от тероризма. По отношение на темите, които не попадат изключително във вашата област на правомощие, например ограниченията на гражданските свободи, имам предвид на а, а, скенерите физическите скенери или телесните скенери, данните за пасажерите, въздухоплаването и така нататък. Това са важни въпроси, по които съвета трябва да взема единодушно решение, как възнамерявате да постигнете това. По отношение на Европол, този парламент също е институция, която има отношение и правомощие в това отношение и е необходимо да бъдат взети предвид е, докладите на колегите, написани по тази тема. Става дума за 83 милиона, които предстои да бъдат похарчени. Що се отнася до борбата с тероризма, има много структури на европейско равнище. Вие знаете, как протичат нещата обикновено, така че погрижете се за това нещата да тъкат добре. Що се отнася до ШИС, Карло Коелю познава темата много добре. Само исках да отбележа това и накрая една молба от мен да се концентрирате върху онлайн престъпността, прането на пари и педофилията. Това са теми, които не споменахте. Благодаря, господин министър, имате думата за отговор. Да, за съжаление не мога да отговоря за две минути на всички тези въпроси малко множко бяха. По-скоро <laughs> ще ми трябва два часа, защото практически вие споменахте всички точки, които аз вече бях включил в своето изказване. Кратко по Коси тази постоянна, този постоянен комитет за вътрешна сигурност. Още не сме дефинирали съвсем точно кой ще участва в него. Мога да ви кажа личната си позиция. Аз си мисля в него да бъдат включени е, полицейски служители на най-високо равнище от всички държави членки и е, целевата работна група на генералните директори е, ще трябва да отпадне като орган. Тя до сега не доведе до някакви, кой знае какви е, успехи и резултати. И смятам, че този постоянен комитет за вътрешна сигурност ще подобри оперативното сътрудничество и с това ще бъде постигнат единен начин на действие. Защото това е институцията, органът, е, защото този орган е, или онези институции, които всички вие посочихте като Европол, Фронтекс и така нататък, могат да постигнат много неща. За да бъде предотвратено а, това, за да бъде предотвратено а, създаването на допълнителна бюрокрация, смятам, че е смислено да бъде създаден орган, който може да поеме достатъчно отговорност и същевременно наистина да е ефикасен и ефективен. И за това а, е необходимо а, заинтересованите лица на съответното ниво да вземат мерки. Що се отнася до защитата на жертви от терористични атаки, това е нещо, което разбира се е важно за нас, но просто нямах достатъчно време да отбележа това. В нашата страна много добре познаваме така, проблематиката, свързана с тази тема и се опитваме да предотвратим доколкото ни е възможно това. Що се отнася до телесните скенери, за това отговаря Министерство на труда. министрите на правосъдието. Мисля си, че би било безотговорно, ако сега не ви кажа какво мисля аз по темата като министър на вътрешните работи. Разбира се, на мен ми е ясно, че има различни позиции, разбирам и трудностите, които Европейският парламент има с това. Разбирам, че Европейският парламент желая да има думата по този въпрос и това трябва да бъде така, но все пак искам да ви дам две посоки на размисъл. Първо помислете за ползата от SWIFT. Колко можем да постигнем чрез ползването на SWIFT при борбата с тероризма? Това е една полза, за която полза, по която не бива да така, изпадаме в ненужни спорове. Освен това има нов преходен период а, за това, а, в, в рамките на който Европейския парламент има възможност да преразгледа позицията си, а, резервите, а, изразени в тази връзка и разбира се, едно споразумение с нашите партньори за борба срещу тероризма е нещо много важно. Става дума за нашия партньор Съединените щати. Разбира се, това е деликатна тема, но в момента, в който се вземе решение, аз ще ви кажа. Но още веднъж повтарям, това не попада пряко в моето, а, така, моята сфера на пълномощия, но а, ще ви помоля да ме разберете защо ние обърнахме внимание на тези 9 месеца в Толедо. Става дума за един преходен период и, и без това в окончателното решение ще участва парламентът, така че парламентът, който представлява включително и резервите на европейските граждани, които желаят сигурност, но разбира се държат и на защитата на личното си пространство. Що се отнася до темата за досиетата на пътниците, Е, министрите на вътрешните работи искат да създадат европейска ПНР е, система заедно с Съединените щати. Това е въпрос, който ще бъде обсъден, дебатиран, разбира се, с този парламент. Смятаме обаче, че една такава система е основополагаща и е, много необходима за осигуряване на безопасността. Ще работим съвсем конкретно и точно с парламента по отношение на това какви механизми следва да бъдат създадени, така че тази, този много чуплив баланс между свобода и сигурност да бъде гарантиран. Този нестабилен баланс е една от основните цели и а, идеи, залегнали в основата на Европейския съюз. Има два доклада, които се подготвят от Европейския парламент по отношение на използването на телесните скенери. В тези доклади точно се анализира какво може да бъде постигнато чрез тях, какво не е, доколко те са в съзвучие с, с законодателството за така, правата на човека и също времено законодателството за здравето на хората. Възоснова на тези доклади ще има подробен дебат и се надявам в крайна сметка да стигнем до едно консенсусно споразумение. Иначе съм съгласен с това, което колегите казаха. Инга Кунц, моля. Благодаря много. Очевидно е, че Министърът е твърдо ангажиран с прокарването на Стокхолмската програма. Испанското председателство е първото председателство, което работи по Лисабонския договор заедно с Унгария и Белгия. Сътрудничеството между страните до сега е много плодотворно. Очаквам бъдещите председателства да продължат по тези програми. Имам конкретни въпроси, свързани с визите. На първо място беше постигнат съществен напредък, така че всички държави членки да имат същото ниво на визови споразумения с САЩ и Канада. Но има и някои стъпки в обратна посока, назад. Например, гражданите на Чешката република се нуждаят от визи. Искам да разбера какво възнамерява да направи Испанското председателство по този въпрос, тъй като е важно да не допуснем подобни разминавания да се получават в бъдеще. Вторият ми въпрос е свързан с визи за страните, включени в източното партньорство? Какви стъпки сте предприели там? Министър за отговор. Както знаете, визовата политика не е в моите правомощия, не е в правомощията на съвета по правосъдие и вътрешни работи, а по-скоро на а, външните министри но ние работим по улесняването на издаването на визите. Относно визовите споразумения с САЩ и Канада, има пет държави членки на Европейския съюз, за които има система, която аз намирам за неприемлива, свързана с примахването на необходимостта от визи, считам, че тези страни трябва да получат същите права, както останалите страни. Чешките граждани се нуждаят от визи в Канада. На последния съвет на министрите през ноември миналата година ние приехме решение, което възлага на комисията да работи съвместно с Канада за избягване на всякаква дискриминация. Софи Интвелт. Благодаря, господин председател. господин министр, благодаря ви за въвеждащието представене. Вие посочихте като приоритет борбата срещу насилието срещу жените. Имам въпроси, свързани с SWIFT и PNR. Европейския парламент прие резолюция през ноември почти с единодушие, резолюция по ПНР и поискахме обяснение от съвета. Все още не сме получили никакъв отговор. Може би е твърде прибързано да преминаваме по-нататък, при да сме получили отговорите. Относно Свифта, вие посочихте, че данните, които се разменят по SWIFT, са много полезни. Ние все още очакваме да ни се дадат доказателства за ползата от тези данни. След две седмици ще гласуваме в пленарна зала. Разбираме, че единствените документи, които получаваме, са анексите към споразумението, което можем, с които можем да се запознаем само в изолирана зала в сградата на, на съвета. Това не говори много добре за сътрудничеството между институциите. Относно графика, споразумението с САЩ ще влезе в сила на 1 февруари. Съвета изчака до последния момент да поиска съгласието на Европейския парламент. Ние поискахме официално от съвета да отложи влизането в сила беше ми казано, че това няма да се случи. Искам да разбера защо. Ние разполагаме само с 5 дни, нямаме достъп до цялата необходима информация, за да вземем решение. Мисля, че това е много добър старт за работата ни съвместно по Лисабонския договор. Европейския съюз се подготвя да се присъедини към Европейската конвенция по правата на човека, но има поне две държави членки, които отказват да признаят съда в Страсбург, особено по решение свързано с разделянето на църквата от държавата. И искам да разбера какво е вашето отношение по този въпрос. Министър за отговор. Благодаря ви много. Благодаря за подкрепата за един от нашите приоритети, свързан с борбата срещу насилието срещу жените. По ПНР ние имаме временни споразумения с САЩ и Австралия, които ще бъдат дебатирани в парламента. Ще се проведе дебат и по планова плана на министрите за въвеждането на ПНР в Европа. Трябва да видим каква информация искаме да се включи в ПНР споразумението и какъв контрол ще бъде предвиден. За САЩ нямаше дебат в парламента, защото това е временно споразумение, но за европейското ПНР ще има непременно дебат в парламента. Относно SWIFT, това не е въпрос в прерогативите на моето министерство, но искам да подчертая, че е полезно да има обмен на подобна информация. Аз не съм запознат с условията, при които парламента може да гласува по SWIFT, но както вие сама знаете, става дума за временно споразумение за срок от 9 месеца. Ние започнахме през 2006. Просто се удължава с няколко месеца сътрудничеството в САЩ, с САЩ, което е изключително важно за сигурността. След 9 месеца ние ще разгледаме какви са притесненията и ще се опитаме да отговорим на изискванията на Европейския парламент. Мисля, че ние имаме добра база данни и бих желал парламента да даде своята подкрепа, защото това е в интерес на нашата сигурност. Господин Ромева и Руеда. Първо бих искал да ви попитам за следното да ви помоля да изслушате посланието във връзка с темата за Суифта. Да чуя какво е отношението ви, какво е а, поведението ви защото ние няма да напреднем по тази тема, докато няма решение на парламента. Не само, що се отнася до съдържанието, но и начина по който се процедира. В този смисъл съм съгласен с колегите. По една друга тема сега. По тази тема имате пряка или по-директна отговорност. Става дума за така, темата за миграцията и убежищата, бих искал да изразя своето съжаление, защото смятам, че тези теми се обсъждат много често заедно, въпреки че те не са задължително или причинно-следствено свързани една с друга. Що се отнася до управлението на емиграцията? В това отношение създава изкуствено едно чувство на несигурност и това води до погрешни последици. И още една тема, свързана с липсата на средства в местните власти. Тук се повдигат най-различни органи, които не са свързани помежду си. Става дума за управлението на иммиграцията. Все още нещата са прекалено много така повлияни от мерки за сигурност. И моят въпрос за политиката за убежищата е следният. Възможно ли е да признаете необходимостта да обещаете виза на борците за човешки права, на активистите в това отношение. И още един въпрос за сътрудничеството между полицейските органи. Вие съвсем ясно се спряхте на темата за европейско сътрудничество. Какво става с децентрализираните полицейски органи, които също играят роля? Благодаря ви. Да чуем отговора. Да. Аз Знаех предварително каква е вашата позиция, но а, ще взема предвид а, а, настоящия а, председателстващ съвета а, на министрите на правосъдието испански министр на правосъдието ще бъде утре тук и може да отговори на въпроса. Аз представих своето виждане по отношение на това как следва да се разглежда темата за емиграцията, имиграцията. Мисля, че ние се нуждаем от европейска политика на имиграцията и мисля, че всичко това е отразено по съответния начин в договора. Според мен това трябва да бъде една глобална политика и поради това тя трябва да обхваща три теми, които са свързани помежду си, а именно различните измерения на имиграцията, легалната имиграция, необходимостта, нуждата от работна ръка и борбата срещу нелегалната имиграция. Не може да се борим срещу нелегалните иммигранти, като просто затворим границите но много повече следва да работим в тясно сътрудничество с страните по происход, с третите страни, да дадем възможности и шансове за гражданите да посетят Европа. И всичко това трябва да се разглежда във връзка и в цяло с темата за иммиграцията и убежищата. Що се отнася до нелегалната иммиграция, а, когато говорите за нея, трябва да се вземат предвид и други фактори, фактори, които са в сила и за легалната иммиграция. Ние не можем да убедим транзитните страни а, да а, ни помагат и да се борят а, с, причините в корена им, ако няма легална иммиграция и развитие в а, това отношение. Това а, е така мотото на нашата политика. Не мисля, че тя е свързана с класическа сигурност, с а, дебати, които имат много по-различна конотация и които, в които се чуват много повече политически нотки. Мисля, че има доста политически опасения, които лесно придобиват така ксенофобски, ксенофобска форма. По отношение на обежищата не мога да отговоря на въпроса ви, защото не познавам толкова добре тази област. Знам каква е вашата позиция. Много често е, става дума за това. В Испанския парламент имаме много добро сътрудничество с федералната полиция и с полицията на отделните автономни области. Благодаря ви, господин Давис. Е, Благодаря ви. Ще продължа на португалски. Всъщност имам два въпроса. Става дума за свободата на движение. От една страна в европейското измерение, от друга страна трансатлантическото. Вие говорихте за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на борбата срещу тероризма. Гражданите разбират това, е, необходимостта от е, така, борба срещу тероризма и а, е, международно сътрудничество. Но от страна на Съединените щати трябва също да има някакви а, уверения за готовност за сътрудничество, някакви отстъпки по отношение, например, с, а, за темата за данните за пътниците – а също така облегчаване на влизащите европейски граждани на тяхна територия. Що се отнася до свободата на движение в Европа, това е една основна свобода за Европейския съюз, която обаче не бива да остане абстрактна. Тя трябва да стане, да придобие конкретни очертания за хората. Има, например, семейства, еднополови семейства, на които трябва да бъде дадена свобода на движение, еднакви права в цяла Европа. Какво възнамерявате да чакате тази свобода да бъде призната, да чакаме съдебни решения в това отношение или за да бъдат признати правата им. И по една друга тема за SWIFT. Това не е временно споразумение. Това е споразумение, което а, се приема да е в сила постоянно от сега нататък. А, фактически данните за извършените SWIFT операции се предоставят на Съединените щати за период от 5 години. И не е желателно да се нарича това споразумение временно. Отчасти предоставянето на тези данни е невъзвратим процес и това ни безпокои като парламент. Благодаря, господин министъра. Да, съвсем накратко. Извинете, исках да ви слушам на испански. но не успях. Сега, що се отнася до сътрудничеството с Съединените щати и принципът на равни отношения. Ние изискваме от Съединените щати равно третиране за нашите граждани, както и обратното. Освен това, ние изискваме от тях същото, което те изискват от нас. Исках само накратко да задам да уточняваш въпрос. В Съединените щати в момента тече дебат за преработка на този черен списък. Точно този момент трябва да използваме сега, за да поискаме от а, тях да направят същото по отношение на европейски граждани. Още веднъж да преработят. А, извинете, но моля да не прекъсвате господин министра. Да, действително, в момента се преработва този списък, прав сте във връзка с неуспелия атентат в самолета за Детройт. Имало е а, така някаква информация, тя не е била използвана, затова в момента се преработва черния списък. Аз взех предвид вашата бележка, вашия коментар и ще го предам. Що се отнася до събирането на членове на семейство, вие сте прав. Разбира се, правото в това отношение не е еднакво в цяла Европа, но мога да се съглася с вас. Аз бих подкрепил онова, което, е, е, което се прави в моята страна. Знам обаче, че има различни законодателства и това трябва да се има предвид. Освен това, има нещо, което със сигурност е справедливо право за съединяване членовете на семействата, за събиране и неговото а, гарантиране навсякъде. И на, накрая по темата за SWIFT, още веднъж мога само да повторя онова, което вече казах. Не става дума за това да се създават прецеденти, не става дума за това да се създават а, необратими ситуации, факти. Ние създадохме този а, временен период и споразумение с задължението да използваме времето, за да а, направим съответните разследвания, а, проверки, и а, всичко това да доведе до повече прозрачност и яснота. А, при търсене, разбира се, на баланс между сигурност и свобода. Нещо, което в крайна сметка е основа на Европейския съюз. Благодаря. Eh, Благодаря. Господин министър, благодаря за това, че говорихте за ислямския тероризъм и за справянето с него, тъй като то е основна захлап, заплаха. Интересно беше да чуем и за програмата, подобна на Еразмус, за полицейските органи. Европа може да постигне сериозен напредък там, само че вие говорихте малко общо за основните проблеми, свързани с иммиграцията. Какво според вас означава конкретно борба с незаконната миграция? Чухме, например, мнението на президента Саркози, който ясно каза, че не трябва да се изправяме пред риска да се превръщаме в онова, което стана Италия. Италия нямаше да стане това, ако господин Марони не беше променил политиките. Само, че Испания, както и Италия, е страна, в която иммиграцията е наболял проблем. Затова искам ясно да кажете, какво точно конкретно предлагате за справяне с незаконната миграция? Господин министр, имате думата. Опитах се да обясня това по-рано, сега ще го направя пак съвсем накратко. Борбата с незаконната миграция е нещо, което правим по нашите граници. Ние защитаваме нашите морски, сухоземни, въздушни граници. Естествено, морските граници най-трудно се защитават, затова искаме Фронтекс да излезе в морето. Незаконната миграция по море е свързана с много сериозни и ужасяващи последици. Хората просто се давят. Искаме да спрем хората да навлизат незаконно през нашите граници. Така че трябва да укрепим нашите граници, но има и нещо изключително важно, а именно сътрудничеството с третите страни. Тук има два елемента. Репатрирането и борбата с иммиграцията в рамките на страната източник. Нека да ви дам конкретен пример. Испания имаше огромен проблем с Сенегал през 2006 година. Повече от 20 000 сенегалци дойдоха в Испания. Ние започнахме политика на сътрудничество с тази страна. Първо, позволихме на сенегалците да навлязат в Испания в места, където имахме нужда от работници. Освен това помогнахме на Сенегал да наблюдава своите собствени граници. Помогнахме им да се справят по-добре във вътрешен мащаб. Ето това е най-добрият начин за справяне с незаконната миграция. Обърнете се към страната на происход – ако те са готови да приемат парите, средствата, координацията, механизмите за репатриране, то незаконната миграция ще изчезне. Не смятам, че от тогава има незаконно навлизане на сенегалци. Добре, това покрива първия кръг по силата на процедурата ДОНТ, която дава възможност на представените тук групи да взимат думата. Тази презентация породи много желания за изказване. Ако продължим по съществуващата система, няма да можем да се справим. За да можем да дадем възможност на всички да се изкажат, ще променим а, нещата. Една минута на човек ще бъде изключително строг относно спазването на времето, министъра, след като се е записал въпросите, ще може да отговори. Какво имате предвид Донта? Госпожа Интвелд говори като заместник-председател. Не, казва председател. Тя говори от името на групата на либералите. Аз си дадох думата като първи член на АЛДЕ, който поиска думата. Значи, една минута на човек ще бъде изключително стриктен по отношение на спазването. Господин Коелю е първи. Por favor. На минута, моля. Sr. Presidente, Sr. Ministro, gostei muito de ouvir a sua intervenção и de... Благодаря, господин министър. С голям интерес ви слушах, включително и по отношение на това, което казахте, че гражданите се нуждаят от повече сигурност и също времено трябва да се засилят свободите им. Желая ви успех за вашето председателство и проявявам загриженост по отношение на сигурността на външните граници и безопасността на хората в Европа. Вие а, се спряхте на темата за ШИС във вашето изказване. Моят въпрос е дали по време на Испанското председателство според вас ще има възможност да се вземе решение в това отношение и ако ШИС-2 се провали, имате ли план Б като Испанско председателство? Благодаря ви, господин Коелю. Госпожа Роберто Лопес. Благодаря. И аз искам да приветствам тук вътрешния министр. Господин министр, В момента ставаме свидетели на това как полицейското и съдебното сътрудничество в Европа всъщност те първа се заражда. Лисабонският договор обаче създава една нова област на свобода, сигурност и правосъдие. Държавите членки се борят срещу тероризма в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Те ще следват фундаменталните принципи. Въпросът ми е следния. Възможно ли е в рамките на координацията между полицейските и съдебните органи на държавите членки да има общи политики? Може ли да има един орган, който да се занимава с полицейското, съдебното и финансовото сътрудничество? Благодаря. Госпожа Лотфорд. Господин министър, ще задам същия въпрос, който зададох на госпожа Малмстром в изслушването. Тя каза, че е съгласна да се преразгледа списъка с инструменти, с който разполагаме относно събирането на данни и надзора в Европейския съюз. Вие готов ли сте да обещаете същото? През последните 10 години се борим с различни предложения, но нямаме пътна карта. Кога ще имаме достатъчно събрани данни. Каква е крайната цел? Кога ще кажем, че най-накрая вече имаме достатъчно информация за хората, нямаме нужда от повече информация? От какво имаме нужда, за да може, като казва Обама, да свържем точките и да използваме информацията, с която разполагаме? Господин Албрехт. Благодаря, господин министър. Много неща разбрах от вас по отношение на мерки за сигурност и необходимостта от мерки за сигурност. Бих се радвала, ако съветът докаже малко по-силно с факти и резултати от оценки тази необходимост и редовно ни предоставя тези анализи. Това е много важно за мен лично, така че ние като законодателен орган да можем да се задействаме и да си съставим картина за нещата. Това, което ми се иска от председателството на съвета е съветът да допринася за по трез подход, като се подхранва по-малко страх от терористични атентати и да се работи повече по това, което искаме да постигнем борба с престъпността. Много малко чух от вас в това отношение. Вие как бихте искали да намалите нивата на престъпността и наред с мерките за сигурност, по какъв начин възнамерявате да се борите срещу престъпността? Благодаря, господин Бозутил. Благодаря, господин председател. Исках да поговорим за незаконната миграция отново. А маршрутите на незаконните емигранти се променят. А преди три години повече от 30 хиляди на Канадските острови, преди две години повече от 30 хиляди в Лампедуза и в Малта, миналата година Гърция, огромен брой емигранти, а сега, миналия петък, Корсика. Значи маршрутите се променят. Маршрутите естествено следват най-слабата брънка. Това освен това демонстрира, че престъпниците са много преди нас и освен това демонстрира, че защитата на външните граници е нещо много сериозно като притеснение. Какво възнамерява да направи Испанското председателство? Госпожа Зипел риторична бележка по Суифт. Американците ползват от 8 години тези данни и това, че до днес нямаме конкретен отговор на въпроса за ползата от тази система, говори само, е отговор сам по себе си. Конкретен въпрос за превенцията. Вие споменахте вътрешната сигурност, стратегия не чух да има или не ми стана ясно, но може би конкретен въпрос. Един от проблемите се състои в това, че явно в рамките на европейските страни на пропагандистите така, пропагандистите успяват да се обърнат към млади хора. Не само млади хора ми с емиграционен происход, но и местни хора, които се оставят да бъдат обучавани за нападения и атентати. Според вас, каква е причината за това, че млади европейци са готови да се подложат на обучение и образование за такъв тип атаки и атентати? Какви последици има това за една стратегия за сигурност? Благодаря, госпожа Вилбао. Благодаря. Благодаря, господин министр, за всички обяснения, които ни давате. Желая ви всичко най-добро по време на следващите 6 месеца. Говорихте за необходимостта от повече сътрудничество между полицейските органи, по-добър обмен на информация, за да се справим с тероризма. А бих искала да ви попитам в тази връзка. Защо да не приложим в крайна сметка на практика шенгенския протокол и да включим и баската полиция, когато става въпрос за справяне с насилието. Защо не работите с баската полиция, както работите с националната испанска полиция? Това не е ли загуба на ресурси в този регион? Към Столхомския протокол има едно изменение, което говори за защита на, жертвите на насилие. Кои жертви ще включите? Тук ще учетете ли опита, администрацията на различните асоциации? Благодаря. Господин председател, Господин министр, говорите за обща политика по миграцията. Ако тя се приеме, няма ли да обезмисли обещанията на онези политици и държави членки, които говорят за за пълването на своите собствени задължения в тази връзка, няма ли да навредят те на другите държави членки? Госпожа Кинга Гал. Eh, Благодаря. Господин министър, С удовлетворение отбелязвам, че вие говорихте за програмата за триото председателства. Много се радвам, тъй като това ни дава гаранция дългосрочен план. По този начин ще успеем да приложим на практика инициативите от Стохолмската програма. По отношение на стратегията за сигурността, радвам се, че не само споменахте борбата с тероризма, но и вътрешните заплахи. Това е изключително важно с оглед на защитата на непълнолетните, на децата. Имаме нужда от конкретни действия в тази област, най-вече по отношение на интернет и предотвратяването на насилието срещу малолетните. Освен това, на лице и насилието от страна на малолетни трябва да се справим с тези неща. Имаме сериозни проблеми тук. Следващия оратор. Благодаря, господин министър. Искам да ви поздравя, защото вие казахте, че вашето председателство ще работи най-вече за справяне с насилието срещу жените. Два въпроса. Първо, във връзка с казаното от госпожа Гал. Един от вашите приоритети е да облечете в законодателна рамка борбата с трафика и насилието срещу малолетните, особено детската порнография. Как ще стане това? На второ място, по отношение на миграцията, ще има ли мерки за споделяне на усилието между държавите членки, поемане на различна отговорност? Може да има, например, мерки за задължително презаселване. Това означава, че ще избегнем ситуации, в които някои държави членки са твърде натварени, когато приемат бежанци. Следващия оратор. Благодаря, господин министър. Добър ден и от наша страна тук. Вие споменяхте, че в Сенегал работите успешно, що се отнася до проблемите с бежанците и що се отнася до нелегалната миграция и миграция. Как Испания проверява в конкретни случаи как, какво е отношението към хората в страната, в която те биват връщани? Например, когато ги връщате в Марокко, проверявате ли какво се случва с тях? защото а, така образно казал съм чувал, че едва ли не те биват хвърлени в пустинята в Тенерифа и а, в други приемни лагери се имал възможност да видя как се третират хората. Какво възнамерява съветът да направи в това отношение, за да засили солидарността между държавите членки и да не изоставя определени държави като Малта сами, изолирани? От друга страна, не става дума само за пари. Това е въпрос на принципен подход и отношения. Госпожа Хименес. Sí. Eh, buenas tardes, eh, señor ministro. Добър ден, господин министър. Благодаря, че дойдохте днес на тази среща с нас. С удоволствие чух отговора, който дадохте на господин Диас. Вие поехте ангажимент да почетете памета на жертвите от тероризма. Това е най-добрият начин за борба срещу тези, които целят да ни унищожат. Аз работя по стартирането на хартата за защита на жертвите от тероризъм. И мисля, че акцента трябва да бъде върху защита на правата на жертвите и правото за достъп до правосъдие, защото в противен случай те ще бъдат жертва на политически приумици. Вие като министър готов ли сте да дадете тласък на приемането на такава харта по време на вашето председателство и какво ще направите, за да насърчите останалите страни членки да ви подкрепят? Какви мерки ще предприемете по време на испанското председателство, за да стане тази харта реалност в близко бъдеще? Благодаря. Следващия оратор. Господин министър, искам да ви благодаря за това, че ни запознахте с вашите приоритети. Искам да ви благодаря и за направената оценка. Често ние пропускаме а, някои въпроси по време на нашите дебати, като, например, трансграничната престъпност. Често говорим за тероризма, за жертвите от тероризма, но нека да си спомним също, че Имаше доста а, жертви на мафията напоследък. Радвам се да чуя, че вие проявявате по-голяма чувствителност по тези въпроси от нас. Когато говорим за жертвите от тероризма, трябва да говорим и за жертвите на организираната престъпност. Когато говорим за тези, които дават а, а, показания, които помагат за борба с украинската престъпност, те също заслужават нашата защита. Трябва да има защита на очевидците, на хората, които помагат на правосъдието. Благодаря. Госпожа Блинка ви чуте, преди да дадем думата на министъра за отговор. Господин министър, искам да ви благодаря за това, че ни представихте приоритетите на Испанското председателство и ви желая пълен успех. Радвам се, че сред приоритетите вие подчертахте борбата срещу а, насилието срещу жените, но не споменахте за трафика на хора. Това е неразривна част от насилието срещу жените, тъй като жени и а, момичета често се продават като рубини и в а, често този процес е извън контрол, няма достатъчни санкции. Жените и момичетата идват в Европейския съюз от третия страни. Търговията с тях става между страните. Считате ли, че има достатъчно сътрудничество между правораздавателните институции? Считате ли, че полицейските сили в държавите членки си сътрудничат в достатъчна степен? Какви мерки предвиждате в това отношение? Председателят. Да. Разполагаме с 15 минути за задаването на въпроси към министъра, свързани с приоритетите и въпроси, които вълнуват членовете на нашата комисия. Смятам, че ще се съгласите, че няма да е възможно да получите детайлни отговори на всички тези въпроси. Това беше последния кръг от въпроси към министъра. Сега му давам думата за коментар и отговор. Благодаря ви. Съжалявам, че нямах възможност да се отбележа имената на хората, които зададоха въпроси тъй като не съм запознат с всички тях. Въпреки, че председателя се опитва да ми помогне, но почерка му е изцяло нечетлив. Сега относно а, Шенгенската информационна система 2, оценката ни е положителна и ако тази оценка в последствие също бъде положителна, ще влезе в сила. Или ще се премине към укрепване на съществуващата 6, или ще се премине към 6-2. Вчера информирах парламент, поемах ангажимента да съобщавам цялата информация, която е на мое разположение за стратегията за борба с тероризма и коментара, който беше направен за по-добрата координация. Не считам, че е необходимо да създаваме нови структури. Трябва да използваме това, с което вече разполагаме. Информацията в момента тече доста свободно по въпросите на тероризма. Ние трябва да споделяме тази информация Необходимо е да се подобри обмена на разузнавателни данни, на информация. Това е стратегията, която предпочитам да следваме. В Европейския съюз бих искал да имаме по-добро сътрудничество между комисиите за борба с тероризма, за да може да се анализира множеството информация, която постъпва. Такъв въпрос беше зададен от един от депутатите да, действително има огромно количество информация, така че въпросът не е за това да събираме повече информация, а коя информация е полезна и коя не. Тази информация е да се превърне в разузнавателни данни. В сферата на сигурността компетенциите на Европейския съюз се отнасят а, до справяне с общите рискове, но има и други аспекти, които са свързани с ежедневието на нашите граждани, които са в правомощията на държавите членки или пък а, на отделни региони или пък а, на отделни селища. Нека да ви дам един пример. Хора, които крадат от други хора, създават несигурност сред гражданите, но не Европейския съюз е този, който трябва да се занимава с джипчинството. Ако крадете множество а, а, коли, е, значи сте свързани с а, мрежа на организираната престъпност а, и тук а, има място а, намесата на Европейския съюз. Тероризмът е проблем. Има и доста други въпроси, които безпокоят гражданите, които засягат по-голяма степен понякога тяхната сигурност, отколкото тероризма. Съгласен съм с това, което казахте, но понякога малките неща а, преобръщат колата или в случая създават по-голяма несигурност. Ние често забравяме. Детройт ни напомни за тероризма, въпреки че някои твърдяха, че има отслабване на терористичната дейност. Оказва се, че това съвсем не е така. Трябва също съвсем откровено да ви кажа, че тероризма продължава да е сериозен риск и трябва да засилим работата в тази посока. Относно Малта, аз съм запознат с програмата за Малта, знам за Корсика, за а, това, че пътищата, които се използват от мафията, се променят непрекъснато. Ние също се налага да промениме своите приоритети. Ние трябва да говорим с страните по происход, страните на транзитно преминаване, както и с онези, които могат да се превърнат в страни на происход или на транзит. Когато говорим за Средиземноморието като цяло, Испания, западноафриканските, северноафриканските страни, виждаме, че има промяна. Потоците са по-скоро сега от източната част на Африка Хората използват различни маршрути, за да а, достигнат до там, където желаят. Ние трябва да направим нужното за борба с организираната престъпност и с а, а, нелегалния трафик. Да си сътрудничим с страните на происход и транзит, да им предложим альтернативи. Не можем просто да кажем не не, не, ние трябва да им кажем да, като а, кажем при условие, че мисля, че така ще постигнем успех. Съгласен съм с това, което казахте за превенцията, за престъпността сред малолетните. А, когато говоря за престъпност сред малолетните, имам а, предвид а, сред децата, сред юношите, които също проявяват агресивност. Това може би не е въпрос на сигурността на този етап, по-скоро въпрос на възпитание за страната на баските. Сътрудничеството с полицейските органи на Испания и на другите държави членки се подобрява непрекъснато. Разбира се, зная какви са исканията. Искам да поздравя баската полиция за успешната борба срещу терористичните нападения тази сутрин. Относно хартата за защита на жертвите от тероризма, ние ще работим в тази посока. Надявам се да постигнем резултат. Не виждам някаква голяма пречка за постигането на споразумение. Това е въпрос, който засяга всички европейски граждани. И се надявам, че ще можем да реализираме тази идея с ваша подкрепа. Вие можете да разчитате също и на подкрепата на държавите членки. Аз имам опит, който мога да споделя в тази област, която поражда толкова тревоги сред всички. Беше казано нещо също и за програмата за презаселване. На сегашния етап имаме доброволна такава програма. Стокхолмската програма предлага формализирането на механизмите за солидарност например с оглед на положението в Малта, има някои страни, които не са убедени и които считат, че това е въпрос на далечното бъдеще, не защото става дума за Малта, Гърция, Италия или Испания. Става дума за граници на Европейския съюз. Има доброволни програми, ние се опитваме да привлечем максимален брой доброволци, за да се формализира целият процес и аз съм за подобен подход. Напълно съм съгласен с това, което беше казано от господин Крочет за мафията, за престъпленията, извършвани от мафиотски структури. Това е една а, сериозна форма на а, престъпност, а, срещу която трябва да се борим с всички сили и да защитаваме жертвите от нея. Вероятно знаете, че има специална програма глобално действие срещу трафика на хора. Това е инициатива, по която работят Швеция, Финландия, Португалия и други. Това е програма за действие, изготвена от испанското от шведското председателство Испания ще продължи работата. На 4 март ще бъде проведена среща по въпроса в Мадрид, за да бъде прият плана за действие в Европейския съюз. Така че ние сме твърдо ангажирани с работа в тази посока за борба срещу престъпленията срещу деца и е, жени. Благодаря ви а, и о, искам а, да ви уверя, че през следващите 6 месеца с удоволствие ще се отзовавам пак на ваше покание, за да ви запознавам с новото развитие на събитията. Председателята. Благодаря, господин министър. Ние проведохме много плодотворна дискусия. Искам да благодаря за усилията, които бяха положени от е, всички, които взеха думата и които зададоха въпроси. Искам да пожелая на министъра на вътрешните работи на Испания всичко най-добро по време на испанското председателство. Сега ще се подготвим за министъра на труда на Испания.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 Please be seated. We're about to restart. Займете местата си. Започваме. Благодаря ви. Още веднъж. Добре дошли на всички. Приветстваме с добре дошъл е, министърът е, по труда, социалните въпроси и иммиграцията на Испания. Днес той е, участва и е гост е, на нашето заседание, за да ни представи работната програма на Испанското председателство на съвета в областта на иммиграцията. първо ще чуем 10-минутното изложение на министра, така че за да използваме най-добре времето си, ще предложа след това да съберем първо въпросите, които да бъдат с максимална дължина от 2 минути, разпределени между представители на различните политически групи. След това господин Горбачо Чавис ще отговори на тези събрани въпроси и след това ще направим още един рунд допълнителни въпроси на които господин министърът ще отговори а, заедно. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа, членове на комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. За мен е голяма чест да бъда днес сред вас, за да ви представя приоритетите на Испанското председателство на съвета в областта на легалната имиграция и интеграцията. Не отдавна влезе в сила Лисабонския договор. Става дума за уникална възможност да се погрижим за това Европа да стане по-открита, по-близка до гражданите и по-отворена. Всички тези ценности могат да бъдат интегрирани в една глобална политика на иммиграцията. Регламентът за общата е, и по-скоро разпоредбите за общата е, политика за иммиграция, въведени чрез Лисабонския договор, имат няколко големи предимства. Първо, за първ път се създава е, правно основание за дефиниране правата на граждани от трети страни, които пребивават легално в трета страна, в, извинете, в държава членка. На второ място, новият договор съвсем ясно вменява на държавите членки компетенции за определяне на така максималния допустим брой на допускане в държава членка и на трето място се създава възможност за съвместен подход при интеграцията на иммигранти. Особено важна в това отношение е ролята на Лисабонския договор, ролята на Европейския парламент, която се вменява от Лисабонския договор повече компетенции в областта на иммиграцията. Ние сме сигурни, че процедурата по съвместно взимане на решение тук действително ще доведе до допълнителни ползи и положителни резултати и мога да ви уверя, че като председателство на съвета ние ще работим за по-добро съгласуване на дейностите с Европейския парламент и особено с тази, с настоящата комисия. Европа се чувства задължена да изработи гъвкава политика на иммиграция, която да съответства на изискванията на пазарите на труда. Освен това, да се засили социалната равенство, бе приета програма, Стокхолмската програма за 2010-2014 година с основна цел разработване на европейска миграционна политика, която има прогнозиращ характер, която е глобална и има въздействие върху Европейската програма за иммиграция и убежища. Тук бих искал да благодаря на шведското председателство за неговата дейност. Изработването на Стокхолмската програма е истински пример за ефективност и прозрачност. Искам да ви информирам, че съветът в момента а, чака съобщението на комисията за плана за действие. В това съобщение се посочват целите и приоритетите на тази програма и по-конкретно те а, се а, обличат в конкретни действия и се обявява график за тази програма. Искам да ви представя целите на нашето председателство. Сътрудничество с нашите колеги от Белгия и Унгария, т.е. председателското в председателско трио ние имаме три съществени цели за тази година за Испанското председателство. Първо бихме искали заедно бихме искали да придадем нов тласък на легалната иммиграция. На второ място да постигнем нова европейска политика на иммиграция. На първо място ние ще проведем първия годишен дебат за така политика за иммиграция и убежища. При това ние целим да получим подкрепата на комисията и ще направим всичко възможно, така че да бъдат анализирани, да бъде анализиран прогресът в тази област. При това тази комисия ще има възможност да изиграе много важна роля. Друг приоритет е приемането на плана за действие за малолетни непридружавани лица. При това става дума за една група от особено уязвима, уязвима група със специални потребности, която се нуждае от специално третиране. Става дума за едно предизвикателство, на което трябва да бъде а, е, потърсена реакция на ниво Европейски съюз, мерки за предотвратяване, защита и връщане в интереса на малолетните и непълнолетни лица. Европейският съвет предприе и пое тази а, е, инициатива и даде ясен мандат за разработване на този план за действие, който представлява допълнение към съществуващите инструменти. Ние вече сме в контакт с секретарията на Комисията за граждански свободи и правосъдие, така че да гарантираме участието на комисията в тази тема. По темата за интеграцията с Лисабонския договор се създава ново правно основание за сътрудничество в тази област. На съвета и парламента се дава възможност за предприемане на мерки, така че да се оказва помощ на държавите членки, що се отнася до интеграцията на лица от трети страни, които пребивават легално на територията на Европейския съюз. Новата европейска политика на интеграцията също е една от съществените цели на Испанското председателство. На 15 и 16 април ще се проведе четвъртата министерска конференция на министрите на интеграцията и по време на тази конференция темата, тази тема ще бъде разгледана като двигател за развитието и социалната интеграция. Това е момента, в който мога да ви така съобща най-новото развитие в областта на интеграцията, мерките, които са предвидени в рамките на Стокхолмската програма, като резултат от конференцията ще има декларация, която след това ще бъде приета под формата на заключение на съвета. Испанското председателство би желало също така отново да се заеме с разработването на плана за легална иммиграция. В тази област нещата малко бяха поспряли във връзка с институционалното и политическо развитие, но председателството би желало да се заеме с тази тема отново. Е, отново, освен това искаме да придадем тласък на рамковата инициатива за комбинираното разрешително за пребиваване и за, за трудова дейност. Ние се намираме в нова а, правна ситуация, ситуация в която Европейския парламент играе много по-важна роля. И в този смисъл, разбира се, и а, в много по-голяма степен справедливото третиране на граждани от трети страни а, ще бъде взето а, предвид, ще бъде разгледано като тема и се надяваме да постигнем бързо консенсус. Испанското председателство ще направи всичко, което е по силите и това да стане така. В заключение, бих желала да кажа, че ние очакваме е, проекто документи от комисията за две секторни директиви по отношение на легалната иммиграция. От една страна, що се отнася до е, разрешителните за работници от трети страни, които се преместват от едно работно място в друго и секторната директива за сезонните работници. Мога да ви уверя, че в момента, в който разполагаме с проекто директивите, Испанското председателство веднага ще започне работата си по тези теми. Уважаеми дами и господа депутати, това са приоритетите на Испанското председателство на съвета в областта на легалната иммиграция и интеграцията. Важни са задачите, които а, са пред нас и мога да ви уверя, че ние постоянно ще обменяме позиции и информация с Европейския парламент. Благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение за отговоря на ваши въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. Сега ще преминем към първия кръг от въпроси. По един за политическа група. Е, бих искал да приканя всички вас да се придържате към лимита от 2 минути. След първоначалния кръг от въпроси ще дам думата на всеки един, който първи поиска думата от всяка група. Координаторите ще ми кажат кой е този човек. Съответно от всяка група министъра ще говори по въпросите Саман Бус отиде първи сега. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр. Благодаря ви за уводните слова. Радвам се, че говорихте за прилагането на пакта за иммиграция и убежище. Позволете ми да ви кажа обаче, че господин министр, ние ще ви съдим възоснова на вашите дела, а не на вашите думи в края на вашето председателство. Казвам това, защото през последната година и половина много не се направи, а толкова време измина от приемането на пакта от съвета. Много малко резултати. Ако не се лъжа, има само едно законодателно приложение, създаването на Агенцията за обежище, е било прието за година и половина. Това не е нещо добро, затова искам да ви кажа, че ние ще ви съдим по делата, трябва тези аспекти да бъдат прияти много сериозно. Има две неща, които ни притесняват сериозно по отношение на политиката за предоставяне на обежище. Единият аспект е солидарността тази обща политика трябва да се основава на солидарността. Днес имаме трудности по отношение на преразглеждането на регламента Дъблин 2. Този регламент вече буксува в съвета повече от една година. Какво чакаме? Кога ще предвижим това досие напред? Самия пакет за обежището е напълно блокиран и трябва да го разблокираме колкото се може по-бързо. Втора трудност по отношение на нас в ЕМП е злоупотребата с политиката за предоставяне на убежище. В страната, която познавам най-добре, 90% от иммигрантите, които пристигат, кандидатстват за предоставяне на убежище, а е ясно, че само шепа от тях заслужават а, такова убежище, само шепа от тях получават статут на беженец. Какво ще направи председателството, за да не се злоупотребява с тази политика по предоставяне на обежище? Благодаря. Благодаря, госпожа Ромеро. Давам думата на господин Реги, Хаореги. Да, господин Хаореги, имате думата. Благодаря. продължение на няколко месеца, дори години, се говори за демографските перспективи през Европа. Казва се, че Европа ще има нужда от 50 милиона емигранти. Чуди се дали ще разгледате вие тези данни, какво ще стане от социална и економическа гледна точка. групата на мъдреците, така наречената група, разработва заключение в момента. Ясно е, че Европа възнамерява да приеме значителен брой иммигранти през идните години. Въпросът е, готови ли сме да приложим на практика тази политика? И още един въпрос, господин министр, който буди сериозни емоции в някои държави членки. Е, това е въпрос за подбирането на високо квалифицирани емигранти. Това политика на Европейския съюз ли е? Има ли някаква конкретна инициатива? Защото е вярно, че трябва да планираме имиграцията. Трябва да планираме по отношение на тези страни, които разполагат с квалифицирана работна ръка. Работи ли съвета по този въпрос? Госпожа Лътфорд, от името на либералите, вие не сте поискали думата. Добре, госпожа Викстрем. Благодаря, господин председателю. Добре дошъл, господин министър. С интерес разгледах програмата на Испанското председателство и вашата презентация днес, една от целите в програмата е да се засили социалното измерение на Европа. В контекста на економическата криза става ясно, че много хора губят своите работни места. Включването на хората на трудовия пазар е много важна част от укрепването на социалното измерение. Не само във вашата страна, но и в Европа като цяло. Изключително важно да се работи в областта на иммиграцията и предоставянето на убежище и да се справим с предизвикателствата, свързани с тях. Какви връзки виждате между иммиграцията, интеграцията и силното социално измерение в Европа? Благодаря. Благодаря, господин Румева, от името на Зелените. Благодаря. Четири въпроса ще бъда съвсем кратък. На първо място, не говорихте конкретно по този въпрос, но може ли да не дадете някакви подробности, свързани с поразуменията с страните по происход? Случва ли се нещо конкретно? Имате ли примери? Освен това, връзките между семействата в време на криза, това е един от елементите, който страда сериозно. Защото много трудно се събират семейства. А това е право на хората. Трети въпрос, нещо, което е изключително важно за зелените, лагерите за задържане. В някои държави членки те са в окаяно състояние. Виждаме сериозно влушаване на състоянието на хората в тези центрове за задържане – тези хора се смятат нито за законни, нито за незаконни емигранти, нито рак, нито риба. Какво може да се направи за подобряването на положението им? И накрая въпрос от политически характер. Чухте, че има едно конкретно предложение за ненаемане на хора, които нямат легален статут. Тук имаме сериозен проблем. Нямаме инструментариум за справяне с този вид политики. Кога ще имаме такива? Следващия оратор, господин Тавареш. Благодаря. Господин министър, между коледа и нова година станахме свидетели на един инцидент в Италия. Знаете какво се случи. Става въпрос за законно и незаконно наети работници. Тук правя връзка и с сезонните работници. Искам да попитам какво очаквате във връзка с директивата за работниците. Това е проблем, който може да се случи и в други европейски страни. Не е ли нереалистично да се говори за ограничаваща иммиграция. Ако това се случи, ако имаме ограничаваща иммиграция, ще има огромен брой незаконни иммигранти, които ще бъдат експлуатирани от работодателите. Още един въпрос. На лице е фундаменталния принцип на демокрацията – за това, че всеки, който живее законно в една страна, трябва да има право да гласува. Това трябва да се прехвърли като право върху легалните емигранти. Те трябва да могат да станат обаче част от политическия процес. Не съм ли прав? Благодаря, господин Клас. Благодаря, господин председателю. И аз имам въпрос относно незаконната миграция. Виждаме как колективно се дава легален статут на незаконни мигранти. При няколко години това стана в Испания. Хиляди хора получиха легален статут, други страни планират същата мярка. Това не е ли факт, който обаче насърчава допълнителна незаконна иммиграция. Не смятате ли, че други страни от Европейския съюз биха могли да се справят пред сериозни проблеми чрез ни такива, такива политики, защото в крайна сметка имаме свободно придвижване на хора в Европейския съюз? Може би трябва да има някаква система за ранно предупреждение, която поне да информира останалите държави членки. Има сериозни недостатъци в една такава система, защото чрез нея не се иска съгласието на съседните страни, на другите държави членки. Какво смята да направи Испанското председателство по въпрос? И така, мисля, че изслушахме представителите на всяка политическа група в нашата комисия. Давам думата на министъра за отговор. Благодаря, господин председателю. Разбира се, в края на мандата ми ще мога да ви запозная с окончателната оценка. Трябва да подчертаем, че пакта беше важна стъпка. За пръв път в Европа ние можахме да поемем ангажимент, да вървим в същата посока. Има решимост да се върви в тази посока. Необходимо е обаче да се направи повече, този пакет да бъде доразвит, на базата на оценка от Европейската комисия. Ние искаме да има легална иммиграция и да е свързана с пазара на труда, ако говорим за економическа миграция, ако говорим за търсеще и убежище, очевидно тази потребност е породена от конкретни обстоятелства. Председателството ще работи съвместно с колегите от всички държави членки по тези въпроси. Ние трябва да разгледаме подробно тези въпроси. Имаше един съществен проблем при разглеждането на въпроса на иммиграцията в настоящия економически цикъл. Економическата криза се отрази сериозно върху очакванията ни. По време на кризата повече от 8 милиона души загубиха работните си места – и след като 8 милиона души са загубили местата си, защо изобщо да обсъждаме въпроса за иммиграцията в бъдеще? В краткосрочен план целта е тези европейци, които са загубили работните си места, да могат да намерят нови. Несъмнено, Европа ще продължи своя економически растеж. Ние се нуждаем от хора, които да получат гражданство, да могат да работят в Европа. квалифицираните иммигранти. Това е важен въпрос, но искам да ви привлека вниманието към ролята на парламента в това отношение. страните, които не разполагат с е, ресурси за обучение на своите граждани, най-вече в сферата на здравеопазването. В тези случаи, ако ние само внасяме, квалифицирани работници. Това не трябва да става в ощърп на нашите собствени квалифицирани работници. Не бива а, да слагаме летвата по-низко. Един от основните въпроси, а, свързани с а, синята карта по отношение на здравни работници от трети страни, изисква да свършим допълнителна работа. Социална Европа, емиграция, интеграция. Следва да имаме предвид, че Европа е социално пространство. Дори по време на настоящата криза не трябва да допускаме да отслабне социалното измерение. Ние трябва да споделяме това пространство и с други граждани, идващи от другаде. Едно от основните предизвикателства или една от основните ни цели е да се интегрират е, тези хора. за да няма вътрешни конфликти. Това е основната ни цел за справяне с е, иммиграцията като явление – сключването на споразумения с страните по происход. Такива споразумения могат да се сключат в страните, когато срока на договора е изтече, договора на дадено лице, то трябва да се върне обратно в страната си. Има 30 000 души, които получиха договори за да работят в нашата страна. Те са от Марокко. След като изтекат договорите им, те трябва да се върнат в Марокко. Става дума за сезонна работа в Андалузия в конкретния случай. Така бихме искали да продължим при сключването на договори с работници от страни на происход. Това е въпрос, който изисква подкрепа, в частност да се работи за улесняване на събирането на семейства семейната двойка и децата трябва да бъдат а, а, заедно и в зависимост от а, конкретната ситуация във всяка държава членка може да се помисли и за по-разширените членове на семейството. Що се отнася до центровете за задържане, те са в правомощията на моя колега, но искам да ви кажа, че в тези центрове за задържане, където ние имаме правомощия, се опитваме да гарантираме, че там ще има нужните условия и че тези центрове ще допринасят за това иммиграцията да бъде легална. регистрирането на иммигранти в регистъра на съответната община. Това е въпрос, който беше разгледан подобаващо се. Относно директивата за сезонните работници. Председателството отдава огромна важност на този въпрос. Ние трябва да алегорираме въпроса за сезонната работа, за да не се превърне сезонната работа в несигурна работа. Относно правата за гласуване. Като кмет на Каталуния на времето, и в последствие като министър аз а, настоявах, че иммигрантите трябва да получат право да гласуват в местните избори, защото в противен случай ги дистанцираме от общината, в която живеят. Разбира се, в е, различни общини се гледа по различен начин на въпроса. Относно а, масовата иммиграция, това също е обхванато в пакта. В един от параграфите се посочва ясно, че страните членки, които са подписали пакта, поемат ангажимента да не допускат масово даване на легален статут на емигранти. В периоди на економическо развитие подобно предоставяне на легален статут има своите основания, но в настоящия момент считам, че Европа трябва да се стреми към редовна легална иммиграция, която е подложена на контрол и на сключване на договори с страните на происход. Това са някои от въпросите, които разглеждаме в рамките на пакта. Благодаря, господин министър. Сега можем да продължим по-нататък по същата процедура, както при министъра на вътрешните работи. Ще преминем към втория кръг въпроси и ще се опитаме да дадем възможност на максимален брой депутати да вземат думата, след което ще получим отговори от министъра на всички зададени въпроси като цяло. И така, за да имат възможност повече хора да вземат думата, ще ограничим времето до една минута. Господин Диас. Това е много интересен, важен въпрос нелегалните или легалните иммигранти. Всички те се нуждаят от а, определени неща. Те имат а, права, които се зачитат в някои държави членки и не в а, други. Интеграцията е в а, вашите правомощия. Интеграцията, за която говорите, позволява ли да бъдат отчетени социалните потребности, или пък дали те ще се прилагат само по отношение на легалните иммигранти. Основният проблем в това да имаме обща политика е как да се легализ... как да се регулира легалният трудов пазар на европейско ниво. По време на тройното председателство как ще разгледате този въпрос? Председателят, благодаря госпожа Блинкевичуте. Благодаря, господин министър. Благодаря, че бяхте много конкретен и не запознахте с приоритетите, свързани с иммиграцията и интеграцията. Радвам се, че вие обещавате през следващите 6 месеца да направите така, че непридружаваните малолетни няма да изпитват повече проблеми, че трудностите ще бъдат преодоляни. Искам отново да чуя вашите уверения, че ще предприемете конкретни мерки по директивата на съвета за предоставяне на разрешение за работа на лица от трети страни да работят и живеят в Европейския съюз. По време на френското председателство беше постигнат компромис, но по председателствата на Швеция и на Чехия не беше направено нищо. Имате ли някакви скрити оръжия, господин министр, за да могат компромисите, постигнати между съвета и парламента, да бъдат зачетени и тази директива най-сетне да бъде прията? Благодаря. Благодаря, господин министр, за всички обяснения, които дадохте. Говорихте за Лисабонския договор. Как ще разрешите проблема с интеграцията, когато планирате политиката в областта на иммиграцията? Как ще включите в цялото това занятие административните органи, защото те дават основни услуги на хората, които са незаконни или незаконни иммигранти, всъщност местните, регионалните власти трябва да предоставят обслужване на тези хора, които кандидатстват за различни неща. Говорихте за този проблем, говорихте за необходимостта от това миграцията да поражда економическо развитие. Не трябва ли да имаме някаква програма за повишаване на и информираността. Виждаме, че има доста съпротива в а, това положение на криза. По отношение на обучението на малолетните в центровете за задържане имаме сериозни проблеми, защото най-добрите центрове са препълнени с хора. Не трябва ли да има някакви регионални или общински квоти, за да има по-добро обслужване? Благодаря. Чудя се какво конкретно ще направите, за да може държавите членки и Frontex да не прилагат връщане на границите. Какво планирате при случаи, в които държавите членки не следват националните правила, какво ще направите за изграждането на системи за убежище в национален мащаб? Господин Яколино, трябва да признаем, че има тясна връзка между изказванията на двамата министри днес след обед това показва, че вероятно ще имаме добро сътрудничество с нашата комисия. Да се надяваме, че това ще стане. В Италия имаме 5 милиона законни иммигранти. 8% от компаниите, някъде около 200 хиляди, наемат служители извън Европейския съюз. Това показва, че има някакъв вид солидарност. От друга страна можем да видим, че възоснова на Стокхолмската програма солидарността между държавите членки изисква да се разделят миграционните потоци. Какво ще направи председателството тук? искам да попитам и относно засилената социална закрила за иммигрантите. Но, Ана Gómez. Kinga Gómez. I'm sit. Kinga Gómez. Kinga Gómez. Señora Кинга Гонч. Thank you. <laughs> Thank you. Köszönöm szépen. Miniszter úrtól azt kérdezném, hogy hogy lát... Благодаря, господин председателю. Искам да попитам министъра какво смята относно различните възможности, които се откриват пред триото председателства. По време на предишното си председателство Испания постави ударението върху емиграцията. Сега обаче имате първа възможност да работите с още две председателства. Какво смятате като аспекти, че може да получи приоритет във вашата работа? Госпожа Флотра. Благодаря, господин министър. Значи, вие отговаряте за труда и за емиграцията. Това е едно чудесно съчетание да свързваме иммиграцията и националната идентичност. Вие споменахте 30 000 работници, които работят в Андалусия заради наличието на ягоди там. Тук има няколко различни вида въпроси. От една страна имаме емигранти, които работят редовно, от друга страна имаме тези, които плащат осигуровки и данъци, но по някакъв начин нямат законни договори. Какво ще направите по този проблем? Освен това искам да кажа, че всъщност 80% от законните емигранти в Европа, макар че са законни, работят едва ли не като роби. Какво ще направите по този проблем? Ще направите ли така, че да се хармонизира статута и начина на работа на емигрантите в Европа. Господин Бонц. Благодаря, господин председател. Господин министр, говорите за економическа миграция казвате, че това е нещо благородно, любезно, алтруистично. Всъщност не, това е от интерес само за глобалния капитализъм. Тези хора се разглеждат като фактори за производството, а не като човешки същества. Тази емиграция води до намаляване на заплатите, води до по-висок безработица, до разклащане на пазара. Освен това, страните на происход губят квалифицирана работна ръка. Искам да кажа, че това е просто един лош инструмент, нищо добро. Благодаря. Госпожо Гомес, дадох ви думата, когато не бяхте там. Ако сте добра, ще ви дам втори шанс. Благодаря. Извинявам се. Господин министър. Имам един въпрос. Казахте, че Испанското председателство ще насърчава иммиграцията. Какво ще кажете за статута на иммигрантите в някои страни? Какво ще кажете за тези европейски страни, които приемат бивши затворници от Гуантанамо? Днес се срещнахме с представители на американската администрация. Само 6 европейски страни приеха включването на хора от Гуантанамо. В а, своите е, системи. Какъв обаче е статута на тези хора? Дали са политически емигранти? Какви са те? Искате да се насърчава интеграцията. Лисабонският договор не дава ли възможност да се премине към обща политика в тази област? Виждаме, че много въпроси бяха повдигнати. Искам да дам думата на министъра за отговор. Така. Когато говорим за интеграция и социални нужди, естествено не можем само в Европа да работим по това. Изключително важно е Европа да уточни каква е гледната и точка по отношение на интеграцията? Това е понятие, което засяга всички и общата ни стратегия ще ни даде възможност да уточним нещата. Прилагането трябва да става на местно ниво. Това обаче не означава, че не можем да работим в глобален мащаб. По въпроса за трудовите пазари, Бих казал, че иммиграцията трябва да е обвързана с развитието на трудовия пазар. Трябва да видим какви са нуждите на пазара. Европа има шанса да приложи на практика да изгради своята стратегия за 2020. Тя трябва да се основава на економически модели, на производство, на конкретни цели. С оглед на тази програма ще определяме и нуждите на пазара и как това се свързва с миграцията. По отношение на непълнолетните. Има нещо, което трябва да се опитаме да предотвратим. Трябва да се гарантира, че мафията няма да използва непълнолетни лица за незаконен трафик на хора. Понякога не става въпрос само за гарантирането на по-добро бъдеще за непълнолетните – много често става въпрос за насилие от страна на мафията. Непълнолетния, независимо дали е мигрант или не, си е непълнолетен. Това трябва да е основния принцип. Трябва да се гарантира, че работим координирано темата за непридружаваните непълнолетни не е единствена. Те са част от Стохолмската програма. Непридружаваните непълнолетни са сериозен проблем за страните, които приемат емигранти, но това е проблем, който засяга всички държави, членки на Европейския съюз. И трябва да се предприемат стъпки за неговото разрешаване. По отношение на Лисабонския договор и интеграцията на Европа, смятам, както съм казал и преди, че трябва да има регионални, национални квоти за това къде колко непълнолетни ще отиват. Това ще разглеждаме на семинара в Сарагоса. Мисля, че все повече и повече се приближаваме към обща позиция. Трябва да работим по-добре в областта на непредържаваните непълнолетни. По отношение на Frontex, Frontex не е част от моя портфейл. Министъра на вътрешните работи отговаря за Frontex. От името на испанското правителство смятам, че трябва да се защитава принципа на законната заетост. И ще се опитаме да внушим това в съвета. Никога не трябва да се забравя, че основната цел е да има законен статут. Законен статут и на действията. Сигурен съм, че Frontex ще работи по един законен начин. По отношение на италианската тема, как можем да си споделим усилията, как може да изградим общи институционални, социални политики, как можем да установим точното равновесие – Зная, че това е проблем. Мисля, че пакта за иммиграция и убежище е най-добрата отправна точка. Трябва да се основаваме на пакта, имаме нужда от разпоредби. Понякога, обаче, наред с разпоредбите, може да се изхожда и от принципа на солидарността. Зададе се въпрос за Унгария и Белгия. Работим заедно с тези две страни. Виждаме, че няма неразминаване в основните теми, които ще бележат работата на триото Испания, Белгия и Унгария. Испания и Белгия разполагат с добър опит. Ние имаме голямо количество иммигранти. По отношение на пребиваващите и договорите за работещите – Зависи и от парламента как ще стигнем до споразумение по отношение на единното разрешително за пребиваване. Дали ще има споразумение на първо четене. Испания иска да има дискусии и в крайна сметка одобрение на директивата, приемане на директивата, за да се разрешат днешните проблеми. По отношение на економическата иммиграция, тя може да има отрицателни последици, но може да бъде и нещо положително. В страната по происход обаче може да има нещо добро, тъй като хората, които се връщат после, най-често са по-богати, по-добре образовани, по-добре обучени. Може да има економическа полза. Има още нещо, което излиза извън моите компетенции. Въпросът за Гуантанамо. Тук не става въпрос за интеграция или за емиграция. Този въпрос трябва да бъде разгледан на съвета по правосъдие и вътрешни работи. Благодаря, господин министър, по въпросите на труда и емиграцията, че дойдохте в нашата комисия да ни представите дневния ред на Испанското председателство за следващите 6 месеца. Благодаря ви за въпросите и отговорите. Вече сме половин час изостанали от първоначалния график. Мисля, че можем да приключим сега. Искаме да благодарим на министъра и да му пожелаем всичко най-добро при постигането на целите в дневния ред, който той ни представи. Е? Е, sí, me quedo porque mañana comparezco en la Comisión de Trabajo. As I said, dear colleagues, we're running somewhat late. Както вече ви казах, колеги, доста закъсняваме, така че ще се опитаме да наваксаме. По останалите точки, включени в дневния ред за днес след обед, преминаваме към точка 5. Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан. Знаете, че през октомври миналата година парламента получи споразумението с цел да даде своето становище. Споразумението беше подписано две седмици по-късно. Не беше възможно да дадем нашето становище преди влизането в сила на Лисабонския договор. След това и от тогава насам чакаме официалното решение на съвета, за да сключим това споразумение. Както знаете, ролята на парламента вече е засилена и нашето съгласие вече е задължително за сключването на споразумението според член 218 алинея 10 от договора за функционирането на Европейския съюз. Парламента трябва да бъде незабавно и напълно информиран. Това е и целта на нашия първи дебат с съвета и комисията. Това ще се прави и за други споразумения за реадмисия, които са включени в една таблица и които са ви били раздадени. Сега ще дам думата на представителя на комисията и след това ще дам думата на представителите на председателството и на докладчика господин Собор. Докладчика е господин Бусотил, така ли? Прав ли съм? Не. Вие замествате господин Сого. Добре. Първо комисията, госпожа Питер Бост, е, господин Питер Бост, извинете, имате думата. Благодаря, господин председател, че ни дадохте думата за споразумението за редмисия с Пакистан. Комисията получи мандат преди около 10 години. Това показва колко трудно е да се постигне споразумение с Пакистан. Беше много трудно Пакистан да седне на масата на преговорите, но след 6 официални кръга през 2007 година ние успяхме да изготвим текст, което беше много трудно само по себе си. След което беше много трудно да се парафира споразумението. Най-сетне през октомври 2009 то беше подписано. Сега се намираме, поне така се надяваме, че сме на финалния етап по формализирането на споразумението за реадмисия, което е толкова важно за Европейския съюз. Пакистан е страна, от която идват много нелегални иммигранти или през която преминават много нелегални иммигранти, което е важен въпрос за страните от Европейския съюз. 13 000 и половина а, души годишно се залавят. Ние се опитваме да направим възможно най-ефикасно за връщането им и сме се умели да постигнем това в почти 4000 от случаите. Споразумението за реадмисия не се отнася само за граждани на Пакистан, но и до граждани на трети държави, на лица без гражданство. Ние считаме, че това е важно постижение в преговорите. Вероятно също знаете, че по-настоящем ние водим преговори по споразумение за редмиция с Турция. Турция е изключително важна страна. Нашия генерален директор вероятно на 19 февруари ще посети Анкара, за да поднови официалните преговори с Турция по споразумение за реадмисия. Пакистан също е важна страна за колегите ни от Турция. И така, сключването на споразумение с Пакистан има много е, голяма релевантност и към споразумението, което ще сключим с Турция. Едва ли ще се изненадате, че споразумението е съвсем ясно. В него се съдържат задължения за реадмисия на граждани на Пакистан, граждани на трети държави, на лица без гражданство. Има също и клаузи, свързани с административните условия за връщането на лица в Пакистан в конкретния случай. Както споменах, е, мандата беше даден отдавна. Това е мандат, е, който беше даден по стария режим преди влизането в е, сила на Лисабонския договор. Очевидно е, че когато получава нови мандати от съвета за реадмиция, комисията изцяло ще спазва правилата, така както са предвидени в договора от Лисабон. Господин председателю, вие споменахте член 218, алинея 10. Вие имате текста на споразумението за реадмисия и ние с удоволствие ще отговорим на въпроси, ако имате такива. Благодаря. Давам думата на представителя на председателството. Благодаря, господин председател. Не е необходимо да добавя много неща към казаното от комисията. Както бе казано, преговорите не бяха лесни, което обяснява, че е, факта, че съветът и държавите членки не можаха да се обединят с оглед на съществуващите различия, така че ви моля да проявите разбиране към процедурата. В момента сме в процедура на консултация. Съгласно член 118 от, договор, от Лисабонския договор се обръщаме с молба към парламента за подкрепа. Благодаря. Господин Босотил. Uh, благодаря, господин председател. Искам да се извиня от името на господин Согор, който трябваше да тръгне за летището. Нямаше как да остане по докъсно, затова аз го замествам. Искам най-напред да благодаря на представителите на Европейската комисия, както и на господин Бош, за това, че ни предоставиха тази важна информация за хода на преговорите. Разбира се, ние считаме споразуменията за реадмисия с а, страни, в конкретния случай с Пакистан, от особена важност. А, и ние по принцип и а, по а, съдържание приветстваме подобни споразумения. Искам също да подкрепя казаното от господин Бош за реадмисия на граждани на трети страни. Това ще засили позициите на Европейския съюз при преговори с други трети страни, като Турция. Що се отнася до същността, има много въпроси. Що се отнася до процедурата, Доколкото разбирам, официалното решение на съвета за сключване на споразумението все още не е получено в Европейския парламент, което буди а, сериозно разочарование. Що се отнася до комисията, ние считаме, че трябва да бъдем информирани по същия начин, както се информира и съвета. Едва миналата седмица кандидата за комисар Сесилия Малстром правилно разтълкува въпроса и подчерта, че парламента трябва да получава същата информация и документи, като тези, които се представят на съвета. Ако останалите колеги нямат конкретни бележки или коментари, господин Согор ме помоли да информирам комисията, че той може да даде съгласието си за това споразумение и че можем да го изпратим в пленарна зала без допълнителен дебат в комисията. Изглежда обаче, че предстои да получим становището на комисията а, по външни а, отношения. Искам отново да благодаря на представителя на комисията. Искам да задам въпрос на какъв етап етап се намира споразумението, що се отнася до ратификацията му от Пакистанския парламент. Ние не знаем датата, на която ще бъде ратифицирано това споразумение от Пакистан. Дали комисията може да ни предостави информация по въпроса? Това е към момента, господин председателю. Благодаря. Има ли желащи да отговорят на въпроса или пък да направят коментари. Може би първо да дадем думата на представителите на комисията, след това на представители на Европейската комисия и след това на председателството. Госпожа Гийом. Благодаря. Ще бъда кратка. Още веднъж по процедурата. Налага се да дадем своето становище, своята позиция по това споразумение. То бе подписано миналия октомври месец. Междувременно влезе в сила Лисабонския договор и правната служба на парламента ни каза, че това международно споразумение трябва да бъде проверено от парламента в рамките на новата процедура става дума за споразумения, които още не са влязли в сила. След влизането на Лисабонския договор, те трябва да бъдат разгледани. Можете ли да ни кажете каква е ролята на това споразумение в тази връзка и принципа на това споразумение за реадмисия между Европейския съюз и трети страни? Няма много такива случаи, наистина, но в практиката, на практика те се прилагат много малко. Става дума за двустранните споразумения, които така са се утвърдили. Що се отнася до нашата дискусия, искам да попитам как изглеждат нещата с върнатите лица в рамките на общностните споразумения? Има ли някакви намерения за реинтеграция? Това нещо се планира отдавна. И последна точка по Пакистан. През последните месеци а, трябваше да а, се увеличи ангажимента а, и присъствието, а, военното присъствие там. Имаше големи вътрешни а, движения в страната. Почти един милион хора а, така, промениха своето пребиваване. Взема ли се предвид това във връзка с предстоящото споразумение, ако се стигне до сериозни така, събития в тази страна и размирици, няма ли влизането в сила на това споразумение и връщането на лицата да доведе до проблеми за тях? Благодаря, госпожа Ройт. Благодаря. Имам. А, благодаря. А, госпожа Ернст, извинете. Имам следния въпрос. Увеличава се тенденцията по отношение на мигранти, които напускат Пакистан, бягат от Пакистан и отиват в други страни. През последните години тенденцията се увеличи, има така, достатъчно причини за това. Въпросът ми е в споразумението няма правила по отношение на контрола на спазването на човешките права от е, страните по договора, по споразумението. Въпросът ми е защо това е така? Защо няма абсолютно никакви правила, особено по отношение на увеличаващите се тенденции на миграция, на напускане на хора от Пакистан е, и е, бягството им в други страни по хуманитарни причини? На второ място, Международната лига за човешките права изиска от Европейския съюз да не сключва споразумения за реадмисия с Пакистан, защото не са гарантирани човешките права. Каква е позицията на комисията в това отношение? Занимавала ли се е тя с този аргумент? И на трето място, а, така, тук има разпоредби за защита на личните данни. Пакистан, така, както, така както изглежда той в момента като държава и неговата администрация и правителство, Задавам си въпроса, състояние ли е Пакистан от техническа административна гледна точка да спазва тези разпоредби? Има много така сведения и индикации за това, че това не е възможно. И каква е позицията по отношение на това? Благодаря много, господин Румева. Госпожа Флотра не е толкова лесно днес с даването на думата. Господин Ромева бе така любезен. Благодаря много. Що се отнася до споразумението за реадмисия с Пакистан? представения доклад. Не можем да го отхвърлим като цяло. Не можем да го коригираме предварително. Това споразумение за реадмисия в смесената комисия за реадмисия няма специална роля предвидена за нас парламентаристите, толкова да е общо казано, но Пакистан е първи случай под Лисабонския договор. На второ място това, което ме изненадва е първото изречение, защото там става дума за споразумение, което се препоръчва в рамките на плана за действие Афганистан 1999 човек би могъл да си помисли, че Европа е заинтересована от това да изпраща афганистанци обратно в Пакистан, откъдето са минали, за да ги върнат след това в Европа. Още по-сложни ще станат нещата, ако се види кои са всъщност засегнатите лица. Тогава възниква въпроса какво е това? анонс, защото нещо трябва да, е, да бъде приключено, за да има съответния ефект в медиите или ще има реален ефект. Ако прочетете внимателно текста, ще видите, че за да бъде върнато едно лице а, е, в Афганистан, съгласно това споразумение, нещата не са лесни. Вие казахте същото, а, връзката с Турция. Наобщо афганистанците стигат в Европа по суша през Турция, не по въздушен път. А, споразумението за реадмисия с Пакистан, което интегрира и плана за действие а, за Пакистан, според мен, е едно изкривяване. Значи, появява се една пропаст между двете неща и ми е интересно какво може да каже комисията в тази връзка. Може да се кажат 1300 души, които са заловени, пристигат от Пакистан, но при условията на това споразумение – след като са пристигнали директно в Европа, при да отидат трета страна? Това е моят въпрос и аз искам да чуя някакъв отговор. За какво става дума? Кого касае това споразумение и защо а, се а, така водят преговори и то се прилага? Мисля, че има общи проблеми с това споразумение за реадмисия. Никой тук в залата, според мен, не познава мигрант, който в рамките на такова споразумение би бил изпратен в една страна, в която преди това той е бил изтезаван или а, малтретиран. Има правен проблем. Така че възниква въпроса за а, последващата отговорност. Има ли я? На каква основа можем да оценим нещата? Съвместно? както казах. Въпросът ми е за изпращането, за връщането на лицата с оглед на гаранциите, които са на лице или не са на лице. Не знам дали съветът или комисията знаят нещо повече въпроса. Има ли някакъв, някакви изследвания в тази връзка? За нас би било от интерес да чуем това. Преди да продължим, трябва да знаем всъщност за какво говорим, и какво се случва до този момент с тези а, споразумения? Anyone else? Anyone else, Има ли някой друг, който иска думата? Anyone else? uh, please. Mrs. Plasser. <laughs> Ja, in het Nederlands dit keer, maar een hele korte opmerking. Ook om iets meer balans in dit verhaal. Аз също имам един кратък коментар. За да събуди малко повече интерес за казаното от госпожа Флотра. Uh, Действително, споразуменията за реадмисия са нещо много важно и ние се опитваме да ги сключваме с конкретни страни. Много дълго продължиха преговорите, не беше лесно. Такива споразумения за реадмисия на европейско равнище са нещо много добро, защото двустранните споразумения са така краткосрочен инструмент и те поставят под въпрос цялата европейска политика. Трябва да се даде повече пространство на Европейската комисия, за да може тя да поеме повече инициативи. Разбира се, по искане на държавите членки задават се много въпроси, така трябва да бъдем критични, да дебатираме нещата, но аз съм много за това споразумение. Казвам го съвсем ясно. Ако няма други желаящи да вземат думата, ще дадем думата на представители на комисията, след което на съвета и накрая на Саймън. Що се отнася до Европейската комисия, имаше три въпроса, които бяха поставени. Те са от общ характер. Първо, каква е връзката между договарянето на споразумение за редмисия от Европейската комисия и каква да е ролята на Европейския парламент и това, което е казал госпожа Малстрам за документите. Ние смятаме да третираме Европейския парламент по същия начин, както и съвета, съгласно член 218. Бяха зададени въпроси за политиката на Европейския съюз за реадмисия и връщане. Знаете, че в Стокхолмската програма от комисията беше поискано да изготви оценка с евентуална препоръка за подобна политика. Нека да няма недоразумения. Комисията просто изпълнява мандата, който беше даден от съвета да договори споразумение за реадмисия с няколко държави. Ние считаме, че ако сме сериозни в борбата срещу нелегалната иммиграция, в представенето си и министъра на труда и иммиграцията на Испания каза това ясно, борбата срещу тези нелегални иммигранти в Европа изисква сключването на такива споразумения за реадмисия. Относно дали Европейския парламент трябва да даде съгласието си за споразумението с Пакистан. Така че имаме два общи въпроса и един практически въпрос. Дали Европейския парламент одобрява предложението за споразумение за редмисия с Пакистан. Ние сме готови да отговорим на всички тези основателни общи въпроси, но ще са ни необходими поне два часа. Ние сме готови да го направим, стига вие да желаете. Това, което мога да кажа, че ако комисията не получи одобрението на парламента, ще трябва да се върнем отново към преговори с Пакистан и мисля, че това ще постави под сериозен риск споразумението. Може би изобщо няма да се стигне до такова споразумение. Знаем, че правителството на Пакистан е в много трудно положение в момента. Комисията направи много отстъпки на пакистанската страна. Сега да отидем отново към пакистанската страна и да кажем, че трябва да предоговорим клаузите, ще бъдат поставен под въпрос а, изобщо сключването на това споразумение. Благодаря. Нека да напомня, че в а, комисията Либия ние винаги предоставяме възможност на Европейската а, комисия да ни представи в писмен вид по-подробен отговор на конкретните въпроси или коментари, които са направени. Всички въпроси, които бяха поставени от е, депутатите, може би не могат да бъдат обсъдени е, цялостно сега, но е, можете да им дадете отговор по начин, който намерите за приемлив, дори като поверителна информация. парламента заслужава нужния респект от страна на останалите институции. Виждам, че бяха вдигнати още няколко ръце на желаящи да се изкажат. Искам да ви помоля да бъдете кратки. Аз бях скандализирана от отговора. Комисията ни казва, ние можем да ви дадем на отговора. Отговорете на въпроса, ако обичате и спрете с този шантаж към парламента. И че ако се връщате към а, а, преговарянето с а, Пакистан, няма да се стигне изобщо до споразумение. Това пренебрегва парламента и е скандално. Не е включен микрофона на госпожа Ернст. Е, Още веднъж искам да подкрепя това, което каза госпожа Флотра. Имаше един единствен отговор на въпроса, който подадох. Има много големи резерви по отношение на споразумението за реадмисия с Пакистан. Много големи съмнения. Международни организации се изказаха и предупреждават в тази държава, в която има преследвания по религиозни причини, поради сексуална ориентация и така нататък биват преследвани хора, смятам, че невъзможно да се правим, че не виждаме това и да продължаваме да водим дискусия на тази основа. Това споразумение е абсолютно недопустимо в тази форма, в който третира този въпрос. Okay, running, and, uh, said... Времето напредва. Когато зададем въпрос, трябва да получим отговори. Нека да помолим за писмени отговори на въпросите, поставени от колегите днес. Аз съм имала представители с представители на Европейската комисия, които ми обясниха различните аспекти. Вие също може да се опитате да а, установите такъв контакт, вместо сега да се сражавате с представителите на комисията тук. Мисля, че така ще се намери решение на проблемите. Думата има представители на председателството. Президенте, Кария инцидир... Благодаря, господин председател. Искам да поговоря по два коментара от общ характер. Естествено, не разполагаме с всички статистически данни, които се изискват от нас. Нека първо да поговоря обаче за полезността на общностните споразумения за реадмисия. Те в момента са в ниво зародиш, макар че някои от тях се обсъждат от няколко години. Следващите споразумения, които ще включваме за бъдеще, ще бъдат много по-добри. Съвета и комисията работят за тази цел. Надявам се, че ще ми позволите доза оптимизъм, когато кажа, че споразуменията за редмисия са полезни Искам освен това обаче да отправя едно послание към вас. Не разглеждайте тези споразумения като нещо, което те не са. С прости думи, те са инструмент, който ни позволяват да приложим на практика едно решение за връщане, което е взето по силата на административните или правните разпоредби в някоя конкретна страна. Надявам се, че това ще отложи вашите съмнения относно човешките права и защитата на данните. Тези проблеми са включени не в самата реадмисия, а по-скоро в решението за връщане. В директивата за връщанията, в законодателството свързано с предоставянето на обежище има подобни разпоредби. Реадмисията не представлява автоматично решение за връщането на едно лице в неговата страна. Саймън, искате ли да заключите сега по дебата? Благодаря. Господин председател, искам още веднъж да благодаря на представителите на съвета и на комисията и на колегите, които участваха в този кратък, но оживен дебат. Естествено, отчитам притесненията на някои колеги. Отбелязвам си, че някои колеги изглежда са против споразуменията за редмисия като цяло. Искам обаче да кажа, че съм съгласен с колегата Женин Пласхарт – това споразумение е изключително важно. Последният ми коментар е следния. Доколкото знам, по определение, когато говорим за реадмисия, говорим за незаконно пребиваващи граждани на трети страни, които вече са преминали през процедурата за обежище, които остават в страната, но нямат право да са там. Принципа за невръщане не ги засяга по никакъв начин. Така че споразумението за реадмисия покрива нещо съвсем различно. Както виждате. Искам да ви напомня това. Благодаря. Ще приканя комисията да изпрати отговори писмен вид на тези въпроси, които не получиха своя отговор поради липсата на време. Иска ли комисията да каже нещо? Благодаря. Не искаме да ни разбирате погрешно. Този дебат е изключително сериозен за нас. Задохте ни много въпроси. Те заслужават сериозни разисквания между комисията и парламента. Готови сме да участваме, готови сме да отговорим на всички въпроси които имате в писмен вид. Освен това, предлагам да проведем среща между експертите на комисията и докладчика, за да може всички въпроси, включително тези на госпожа Флотра и на другите членове на комисията, да получат своя отговор, тъй като отговорите понякога изискват време. Нещата са сложни. Не, че не зачитаме парламента. Става въпрос за дебат с фундаментален характер по тези оправдани въпроси, които бяха зададени днес. Комисията е готова да се ангажира с такъв дебат. Благодаря. Добре, отбелязваме си. Това ще бъде края на дебата за сега. Трябва да преминем към следващата точка, тъй като все още имаме и заседания на координаторите. След това сега стигаме до точка 5, казва председателя, участие на Швейцария и Лихтенштайн в дейността на Фронтекс. Както току-що направихме с споразумението за Пакистан, имаме възможност да обсъдим настоящото състояние на преговорите между Европейския съюз и Швейцария и Лихтенштайн относно участието им в дейностите на Фронтекс. Има представители на комисията тук, на съвета. От името на комисията госпожа Моника Масхамер. Благодаря, господин председател. Искам да започна с един въпрос от процедурен характер. Датата на подписване на това споразумение, то беше подписано на 30 септември, следователно преди влизането в сила на Лисабонския договор, съответно по това време решението беше дадено на парламента само за консултация, само че вече чухме, че по силата на Лисабонския договор тази процедура ще се промени. Парламента ще трябва да даде своето одобрение. В момента колегите в съвета работят по съответните поправки, за да може да се променят формулировките с оглед на Лисабонския договор. Естествено, вие ще трябва да дадете вашето одобрение за това споразумение. Сега по същество. Швейцария и Лихтенштайн са трети страни, които са участници в Шенгенското споразумение и в качеството и на такива, те са задължени да приложат всички разпоредби на шенгенското законодателство. Това означава, че трябва да приложат и участието им в дейността на Фронтекс. Защо имаме нужда от отделно споразумение? Защото в някои елементи на регламента за Фронтекс някои държави членки са обвързани от разпоредби с вторичен характер, а Лихтенштайн и Швейцария не са обвързани от такива, затова имаме нужда от отделно споразумение. Това е член 21 от регламента за Фронтекс. Подобно положение имаше с Норвегия и Исландия. Такова споразумение с тях беше сключено през 2007 година. Няма нищо ново тук по отношение на Швейцария и Лихтенштайн. Комисията следваше същата линия. Има разпоредби, свързани с правата на гласуване на асоциираните държави. В рамките на Frontex те имат ограничени такива права, защото не са държави членки на Съюза. Има разпоредби, свързани с финансите, с набирането на персонал, с правния статут на агенцията. И накрая искам да кажа, че Лихтенштайн беше включен вече в това споразумение, макар че протокола за асоциирането още не е ратифициран, това се прави, за да се избегнат отделните преговори. Лихтенштайн може да участва естествено в Frontex, след като така нареченото по-масштабно споразумение е влязло в сила и се прилага. Благодаря. Споразумението Майк. Каза оратора. Благодаря от името на председателството господин Гаия. Благодаря, господин председател. Също както при предходната точка искам да ви помоля за разбиране. Новите процедури изискват а, някои промени, които първо ще трябва да приложим. Искам да обърна внимание на това, че това споразумение е необходимо, за да се осигури рамка за правата и задълженията и потребностите на страните, които участват в Frontex. Gracias. Now, Mr. Clays, please. Господин Клейс, в качеството си на докладчик. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, защото госпожа Мосхамер, представителката на комисията и представителят на съвета вече казаха най-важното. Важното е че парламентът сега вече не просто може да даде становище, има възможност да участва в взимането на решение възоснова на Лисабонския договор. Вече бяха обобщени редица от точките, върху които се концентрира този документ, за какво става дума, не искам да се повтарям, действително става дума за това както случай беше с Норвегия и Исландия, сега а, с Швейцария и Исландия да бъдат интегрирани още две страни, които са част от шенгенското пространство, без да са държави членки на Европейския съюз. След като са част от, Евро... от шенгенското пространство, че ще... те ще приемат, разбира се, и съответното законодателство на Европейската общност, на Европейския съюз, което означава, че ще участват и в Фронтекс. С оглед на сътрудничеството на външните граници на Европейския съюз, моята препоръка е да приемете а, този документ като. Благодаря, господин Клас. Има ли коментари? Господин Босотил. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Трябва да приветстваме това споразумение. Мисля, че можем да го подкрепим, както препоръчва и докладчика и това да стане възможно най-скоро. От името на НП мога да кажа, че ние не виждаме някакви конкретни проблеми с това споразумение. Искам да помоля за пояснение. Може би представителя на комисията може да потвърди дали преговорите с Лихтенштайн по споразумението са приключили Очевидно е обаче, че ние можем да подкрепим споразумението не само защото Швейцария и Лихтенштайн са географски свързани с континента, но и защото са членове на Шенгенската зона. Така че аз казвам твърдо да на това споразумение. Господин Хекоп. Uh, uh, Господин председател, аз съм отговарял за много доклади, свързани с отношенията с Швейцария и Лихтенштайн в миналия мандат на парламента и за мен представлява интерес, че продължава развитието. Швейцария искам да преминя по-нататък към асоцииране с Европейския съюз. Знае, че в някои части на Швейцария това е спорен въпрос, но те преминаха през Шенген, сега искат участие в Frontex. Моята група приветства това развитие. Междувременно ние трябва да окажем максимална подкрепа както на Швейцария, така и на Лихтенштайн за да преодолеят някои от трудностите, които изпитват свързани с Европейския съюз. Ние трябва да улесним отношенията ни, за да ги насърчим да отидат и по-далеч в бъдеще. Благодаря. Има ли други желаящи? Няма. Допълнителни изказвания от комисията и от председателството. Представители на комисията. Искам да отговоря на въпроса на господин Бусотил. Преговорите с Лихтенштайн за Фронтекс вече са финализирани, но споразумението може да влиза в сила едва след като Шенгенският протокол за асоцииране на Лихтенштайн бъде ратифициран от Европейския съюз. Вие също ще получите заключенията за одобрение тъй като ние не успяхме да ратифицираме основния протокол с е, Лихтенштайн преди влизането в сила на Лисабонския договор, но вие ще получите е, заключителните решения за одобрение. Благодаря. Представителя на председателството няма бележки допълнително. И така процедурата ще продължи. Ние очакваме препоръка за следващите стъпки, които да бъдат предприяти. С това приключваме дебата по тази тема. Искам да помоля координаторите да останат в залата за заседанието на координаторите. Благодаря ви много.